Right, good afternoon, everybody. I apologize for the slightly late start, but uh, I... Съжалявам, че започваме с закъснение, но трябва да все пак да дадем възможност на повечето колеги да дойдат, така че министърът да има по-голяма аудиенция. Приемаме дневния ред, няма възражение. Имам няколко съобщения. Искам да ви информирам, че следващото заседание на 1 февруари, вторник сутринта, ще има изслушване с избраните кандидати за позицията на председателя на трите нови надзорни институции, надзорни органа. Все още чакаме потвърждение но на 7 февруари, понеделник, заседанието също ще бъде под формата на изслушване с Жан-Клод Трише в качеството му на председател на Евро на председател на Европейския орган за системен риск. Също така Координаторите се съгласиха да проведат извънредно заседание на 10 февруари, вторник сутринта. И в дневния ред ще бъде включено изменението на договора за функционирането на Европейския съюз. Сроковете са много кратки. Това ще бъде съчетано с нормалните теми, които трябва да се обсъждат в понеделник сутринта на 7 февруари. Докладчиците и докладчиците в Сянка ще бъдат уведомени за процедурите за измененията на сроковете. Така че искам да ви уведомя, че господин Ван Ромпой прие а, да участва в дебата на ЕКОН с националните парламенти на 15 март 2010 година. И сега преминаваме към точка от дневния ред номер 3. Това е умяна на мнение с президента на ЕКОФИН и министър на финансите на Унгария, господин Георго Матолчи. И сега ще преминем към размяната на мнения. Um... Благодаря ви, госпожо Болс. Уважаеми колеги, за мен е чест да бъда с вас този следобед. Ние работим в рамките на унгарското председателство и като ръководител на съвета на ЕКОФИН и като депутат в Европейския парламент. Аз високо оценявам всичко, което прави Европейския парламент. По дефиниция това е сърцевината на демокрацията, сърцето на демокрацията, така че сме на правилното място и в подходящото време, за да обсъдим някои жизненно важни въпроси. Вече е установен диалог между съвета и комисията и вече сме на път да установим диалог между парламента и съвета и по дефиниция това ще бъде един триалог – така че съветът, комисията, Европейския парламент да поемат всеки своята отговорност, за да укрепят еврозоната и да се справят с жизненно важните проблеми, които имаме да разрешаваме. Бих искал най-общо да ви очертая основните характеристики и цели на унгарското председателство в сферата на економиката и финансите. Най-кратко казано, ще подчертая значението на економическите и финансови въпроси за нашето председателство. Ние се придаваме огромно значение на тези въпроси по време на нашето 6-месечно председателство. Имаме жизненно важни проблеми, които трябва да решим. Например, промяната в договора, економическото управление, основите на законодателството, европейския семестър – предстои първия европейски семестър и европейския механизъм за стабилност също така се обсъжда. Всички тези въпроси са взаимно свързани и трябва да ги решим. Едновременно с цел да отправим послание на международните финансови пазари, както и на нашите гласоподаватели, че да, ние можем да се справим с това, което ни е възложено с нашата работа. Уважаеми колеги, да, наистина имаме обща отговорност и като председател на съвета ЕКОФИН аз съм готов да работя в тясно сътрудничество с вас по всички въпроси, които стоят на дневен ред. Бих искал да очертая основните въпроси, стоящи пред съвета Екофин за следващите 6 месеца. Разбира се, имаме законодателен пакет за економическото управление. И аз също така реализирането на европейския семестър, както вече казах, да, наистина за първ път предстои провеждането на такъв семестър. И имаме регламент, пакет от регламенти за финансова регулация, както и ни предстои оформянето на постоянния механизъм за действие при кризи или, както той е известен, европейски механизъм за стабилност. Същото така ще имаме външни дейности, включително и взаимодействие с групата на 20-те. И също така ще се занимаваме са редица важни въпроси, свързани с данчното облагане. Има и някои законодателни инициативи. Също така ще преразгледаме финансовата рамка, многогодишната финансова рамка за цели Европейски съюз. Ако ми позволите, ще споделя няколко коментара по тези въпроси. И също ще очертая графика за всички тези мерки. За економическото управление и законодателството, свързано с него. Както вие всички знаете, значението на укрепването на економическото управление е изведено на първи план от економическата и финансова криза. Това се отразява в доклада на целевата група, който е одобрен от Европейския съвет и в документа на комисията, основните предизвикателства в сферата на економическото управление е засилването на фискалната дисциплина, чрез придаване на по-голяма роля на публичния дълг в пакта за стабилност и растеж. Също така, изключително важно е да бъде укрепена националната фискална основа на всички държави членки. Също така, ключов приоритет за унгарското председателство е да се постигне съгласие в рамките на съвета по всички шест законодателни предложения до края на първото три месече на 2011 година. Най-късно. Председателството, е изпълнено с решимост, да проведе интензивни консултации с Европейския парламент с цел – да се постигне окончателно съгласие с, законодател, с, с, с законодателя, т.е. с вас. Председателството е ангажирано да спази много кратките срокове. Трябва да ви кажа, че графикът ни е много напрегнат, който беше одобрен през декември от Европейския съвет. По този начин ще се повиши доверието към економическите политики. Аз знам и всички знаем, че всички тези изисквания поставят на дневен наред необходимостта от огромни усилия, както държавите членки, така и от Европейския парламент и от съвет от комисията. Като резултат, цялото ни общество ще извлече полза от бързото приемане на тази нова рамка. По този начин ще бъде изправ и ясно послание за ангажиментите на държавите членки и европейските институции за устойчив и балансиран растеж. Така че сред основните приоритети на съвета Екофин е економическото управление. И изключително важно това да бъде заявено ясно. Що се отнася до графика, през декември 2010 година съветът одобри график. Имаме 6 законодателни предложения. До края на март бихме искали да се постигне съгласие в съвета по всички тези 6 предложения. След това и разбира се междувременно, но след това ние бихме искали да имаме официални и неофициални заседания на триалога, и те да включат, разбира се, парламента и най-вече комисията по економически и парични въпроси. През юни, към края на унгарското председателство, ние бихме искали вече да бъдат финализирани тези законодателни предложения и те да бъдат одобрени. Бих искал да привлека вашето внимание към европейския семестър. Както всички знаете, въвеждането през 2011 година на европейския семестър ще даде много ясно предварително измерение на координацията на економическите политики на европейско ниво. По този начин ще бъдат гарантирани по-ясни политически насоки за държавите членки. Семестърът ще предложи основа и график за подаване на съответните финансови документи, включително и националните програми за реформа, отговарящи на целите на стратегията Европа 2020 година. Това за нас е очизнено важно значение. Имам предвид и националните програми за реформа и стратегията Европа 2020 година и всичките свързани с тази стратегия планове. Те всички са взаимно обвързани и те всички целят укрепването на економическия растеж, нарастването на заетостта и същевременно да бъдат преодолени проблемите в економическата и финансова сфера. Въз основа на дискусиите и заключението на Европейския съвет – Европейският съвет ще даде на държавите членки политически насоки, които задължително трябва да бъдат спазени при подготовката на окончателните национални програми за структурни реформи. И накрая становищата и препоръките прилети, след оценката на програмите ще бъдат отчетени при подготовката на националните бюджети. Що се отнася до успеха на европейския семестър, мога да кажа, че съветът ЕКОФИН предвижда да приеме през февруари заключения по фискалните и макроекономически предизвикателства въз основа на прегледа на економ... за економически растеж и през март ще предложим подробен доклад въз основа на заключенията на съвета от март, държавите членки ще подготвят своите национални програми за реформа и своите програми за стабилност и сближаване. Това е основата на европейския семестър да има подробни национални програми за реформи и също с детайлни програми за стабилност и сближаване. Тези цели могат да бъдат постигнати ако и държавите членки, и комисията положат усилия да се вместят в напрегнатия график, така че политическите насоки да могат да бъдат одобрени. Така че графикът е готов. Имаме график, който е одобрен от съвета още през декември 2010 година. През януари съветът Екофин вече се за ЕС въпроси, отнасящи се до европейския семестър. През януари, извинете, преди съвета Екофин, през януари се проведе проучване на годишния растеж. До края на март Екофин ще публикува подробен доклад. До края на март съветът ще направи своите заключения по европейския семестър и през април всички държави членки ще имат своите национални програми за реформа. И накрая всичко това ще доведе до окончателно изготвените бюджети. И ние се надяваме, че цялата тази дейност ще доведе до финализиране на програмите по стратегията 2020 година. Бих искал сега да се спра на финансовите услуги. Що се отнася до финансовата криза, ясно беше показано, че имаме нужда от по-добра регулация на финансовите услуги. Това е абсолютно очевидно. Този процес вече започна в рамките на триото, т.е. на предишните председателства. През следващите 6 месеца ние ще продължим да надграждаме върху постигнатия напредък и ще продължим да водим дискусии по многото досията. По време на унгарското председателство ще бъде обърнато надлежно внимание върху кумулативния ефект и последователността на всички тези реформи. Както вие знаете, ще има нова надзорна архитектура, за финансовите услуги имам предвид Европейския съвет за системен риск и трите надзорни органа и те ще започнат да действат в най-скоро време, през януари, до края на януари. И точно за това приоритет за унгарското председателство е постигане на бързо съгласие по директивата Омнибус 2. Също така искаме да напреднем с директивите за проспектите и платежоспособност 2, за да могат да действат надлежно тези новосъздадени органи, които са толкова необходими. С цел да възвърнем доверието към нас, много е важно да използваме анализ на системния риск и да увеличим прозрачността на финансовите пазари. Европа европейският пазар или по-скоро неговата регулация ще включва регулация на пазарите на деривати и също така на клиринговите къщи и централните контрагенти. Друг приоритет за нас е пазарът на ценни книжа, късите продажби и разбира се някои аспекти от своповете за кредитно на изпълнение чрез хармонизиран режим за късте продажби в цял Европейски съюз ще бъде предотвратено това различни държави членки да прилагат различни вътрешни политики, които ще доведат до вредна несигурност. Ние не бихме искали несигурността да се увеличава, му обратното. Ние бихме искали да намалим нивото на несигурност в цялата система. Съвсем накратко ще се спра на въпросите, свързани с данъчното облагане. Унгарското председателство би искало да продължи дейността на своите предшественици с цел да се намалят сегашните различия между държавите членки в сектора на данъчното облагане. Всичките усилия ще бъдат насочени за това да бъде даден тласък на преговорите за увеличаването на приложното поле на директивата за данъци върху спестявания, за да се постигне политическо споразумение, защото ние имаме нужда от политическо споразумение. Освен това, ще има преговори за преразглеждане на законодателството за данъчното облагане в енергетиката. През октомври Европейският съвет възложена на Съвета Екофин да започне да разработва въпросите, свързани с данъчното облагане. Както знаете, Унгария въведе данък за банките и вече 10 страни са въвели подобен банков данък. И точно за това бихме искали да обсъждаме тази тема, свързана с данъчно облагане на финансовия сектор. Нашето председателство е ангажирано с продължаване на обсъждането на тази тема на най-високо европейско ниво. Целта е да бъдат формулирани основополагащи принципи, нещо, което е необходимо за самото начало, а след това бихме искали да се постигне съгласие по това. И накрая бих искал да се спра върху бюджета на Европейския съюз. Както знаете, влизането в сил на Лисабонския договор доведе до промени в правилата, свързани с европейския бюджет. Своевременното адаптиране на законодателството към тези промени е изключително важно. За това председателството е ангажирано да работи в тясно сътрудничество с всички институции по приемането на Лисабонския пакет. И разбира се, ние не сме единствени. В глобалната економика има и други фактори за щастие. Така че има едно външно или глобално измерение на нашето председателство. Що се отнася до външното измерение, то Значителна дейност беше проведена на глобално ниво да се координират реакциите на предизвикателствата, проистичащи от економическата и финансова криза. Групата на 20-те доказа, че е един ефективен и ползващ се с доверие форум за економическо управление. Наша цел е да гарантираме това, че позицията на Европейския съюз е ефективно координирана и представена. Този процес ще бъде улеснен от факта, че Франция като председател на Г-20 и разбира се, унгарското председателство изцяло ще си сътруднича с Франция. И само още една дума за външното измерение. Успоредно с продължаващата дейност в съвета по околна среда, още една задача за съвета ЕКОФИН ще бъде да започна да изготвя обща позиция с особено внимание към дългосрочно финансиране на дейности, отнасящи се до промяната в климата. Така че промяната в климата стои на дневен ред и ние искаме да започнем подготовка на обща позиция за дългосрочно финансиране на действия отнасящи се до промяната в климата. Така че това са основните неща, които са свързани с плановете и приоритетите на унгарското председателство. И позволете ми да приключа моето кратко уводно, уводно слово, като отново подчертая един факт. Ние имаме общи отговорности. Лично аз бих искал да изградя добри взаимоотношения с вас, за да можем да финализиране, финализираме решаването на всички въпроси, които стоят пред нас на дневен ред. Благодаря ви, госпожо Боулс. Uh, Благодаря. А сега имаме цял час за въпроси. Онези, които искат да зададат въпроси, моля, дигнете е, ръка. Жан-Пол Гозе, Сяган Куцен, Дубанобган, Люли, Каптен Люлин, Кръгел, друг не виждам. Филби, Флик, Корин. Има ли други? Господин Ланген. Сега а, покажете дали искате. Добре. Сега ще дам думата за няколко въпроса, след това ще ви дам на вас думата за отговор и така ще процедираме. Жан Пол. Благодаря, госпожа председател. Благодаря ви на вас. Добре дошъл в нашата комисия. Искам да ви подзам един въпрос във връзка с програмата, която обявихте. Надявам се, че ще можете да изпълните тази група, а ще можете да изпълните тази програма. Но, за да върват нещата, председателството трябва да бъде решително. То трябва да изиграе своята роля. Не само да бъде говорител на съвета, но да изпълнява и роля на изследовател, който търси решение и улеснява диалогът. И затова искам да ви попитам какъв метод смятате да използвате, за да постигнете напредък по трудните въпроси, като се има предвид, че по някой от тях се надяваме да има решение преди края на унгарското председателство. Знаете, че законодателната работа по отношение на финансовите пазари е дълга задача. И затова ние бихме искали колкото може по-бързо, но и колкото може по-добре да се изпълнат поставените задачи, като се вземе предвид мнението на парламента. Благодаря. Е, давам думата в е, реда, по реда, по който бяха, бяхте вдигнали табелите си. Сега господин Крутер. Благодаря ви. Имам един въпрос, който се отнася до економическото управление. Видяхме, че през последните месеци и през последната година като цяло в Южна Европа, в Юго-Источна Европа малки а, по размер държави станаха жертва на спекулации и се стигна от там, че тези държави задлъжняха много. Имаше предложения от страна на комисията, а, които са свързани а, с крайна сметка наказването на тези държави, които не са задлъжнели толкова много. Една част от задлъжняването на тези държави не, а, не е по тяхна вина, по вина на тези спекулации на финансовите базари. Какви са вашите предложения за налагане на санкции? Какви са приемливите наказания от ваша гледна точка? А, ние казваме, че не трябва да се допуска един автоматизъм, защото той води в погрешната посока. Трябва страните да се поощряват, а ни да, не да се санкционират. Трябва да им се даде шанс да излязат от тази затруднена ситуация. В допълнение вече казах, че механизмите, които се обсъждат в момента от комисията, в най-лошия случай могат да доведат до обострена на тази е, ситуация в по-малките държави. Миналата година беше годината на борбата с е, бедността и социалната изолация. На 16 декември беше изготвена една платформа, беше ни представена и беше казано, че в е, бъдеще ще се прави, прави оценка на социалната допустимост и така оценка ще се прави на всички мерки, предложени от комисията. От ваша гледна точка, а, как изглеждат нещата, как, какво трябва да се предложи като мерки за економии, за съкръщение на разходите и така нататък. Благодаря ви. a kérdésüket. Благодаря ви за въпросите. Позволете. А, дайте ми, ако обичате, а, сега ще отговоря на въпросите. Folytatja a kérdésével. Természetesen. А след това, разбира се, ще може да ми зададете и други въпроси. Ние, е, разбира се, сме и говорители, но говорители не на съвета, а говорители на бъдещето, сегашното и бъдещето на, на, на Европейския съюз. И целта на унгарското председателство е да укрепи положението на Европейския съюз и да осигури неговото бъдеще унгарското председателство е решено да работи за един по-силен Европейски съюз. И за тази цел е абсолютно необходимо да се укрепи еврозоната и да имаме една силна единна валута. Както вие подчертахте и с право, трябва да работим бързо, но и да вземаме правилни решения. Тоест, необходима е бързина и точност. Какви методи ще използваме? Ме попитахте. Историците смятат, че това е да, много важен въпрос, защото според тях в развитието на човечеството има три стълба на развитието култура, географско разположение и техника. Тоест, Очевидно много важно е каква техника ще изберем. Миналият декември вече имахме една първа дискусия, когато засегнахме главните въпроси, свързани с финансовите и други приоритети на унгарското председателство. И в бъдеще ще продължим да използваме двояк подход. Едновременно да инициираме дискусии е, и да участваме в неформални обсъждания. За четирите от шесте законодателни предложения са необходими общи усилия, а и шесте са свързани помежду си. Тоест, за да приключим успешно необходимите процедури, правни процедури, в рамките на 6 месеца трябва да работим и по неформален начин, като обсъждаме въпросите помежду си. Това по първия въпрос. Вторият въпрос беше по същество политически, а не чисто економически. Защото ние сме политици, които отговарят е, за економическата политика, включително отговаряме и пред европейските граждани. Има, съществува известно напрежение между краткосрочните и дългосрочни решения и действия. В краткосрочен план а трябва да укрепим бюджетите си, Трябва в близките години да запазим дефицита в рамките на 3%, особено в еврозоната. Унгария се надява да постигне тази цел тази година. Тук ще говоря като унгарски министр, като ви кажа, че се надяваме през 2011 да имаме дефицит, бюджетен дефицит под 3%. Но напрежението, за което стана дума, се дължи на държавния дълг на страните. От 7% той се качи на 8% в еврозоната през 2014, съгласно предвижданията. Той може да стигне до 100% от БВП. ha sikerül a költségvetéseket rendbe tennünk, és az államadóságot újból lefele... Значи необходимо е да решим проблема с държавния дълг. И ако го направим, ще имаме възможност да изпълним стратегията за 2020. Като европеец и като унгарец съм съгласен, че стратегията за 2020 което се отнася и за заетостта, образованието, за дългосрочно устойчиво развитие, е много важна. И за да приключа отговорите си по тези първи два въпроса, госпожо Боулс, ще кажа, че предложихме на Екофин да насочим вниманието си едновременно към е, економическия растеж заетостта, баланса и решаването на економическите проблеми. Но за да постигнем дългосрочен успех, главните проблеми са економическия растеж, заетостта и демографията. Трябва да имаме устойчиво развитие на дефицитите и по-низко ниво на държавния дълг. А сега ще дам думата за три въпроси. Първо на Удо. Е, Господин министр, вие е, засегнате въпроса свързан с държавния дълг. Когато разгледаме структурата на дълговете в е, Европа, виждаме, че голяма част от този дълг се дължи на това, че Държавните бюджети се финансират от спекулативни финансови институти, от банки с съмнителна репутация. В Унгария вие показахте, че вие проявявате воля и желание в критични ситуации да вдигате данъците, за да излезете от кризата. Кога в Европа ще дойде време да се наложат данъци е, в върху финансовите операции в финансовия сектор като цяло и не искате ли да помогнете да се разблокира една блокирана тема, свързана с данъците върху финансовите транзакции. Европе... Ние сме за а, въвеждането на един такъв данък. Защо банките и финансистите трябва да плащат а, данъци, а, а други финансови институти, които а, спекулират на пазара, да не а, плащат никакви данъци. А, натиснете бутона, помогнете на Европейския съюз, така че да а, се излезе от тази задънена ситуация, свързана с данъка върху а, финансовите транзакции. Um... Господин председател, въпросът за курсовете е много съществен. Вие заявихте, че ще обърнете специално внимание на бъдещето на еврозоната, макар и Унгария в момента да не е част от еврозоната. И съгласно Лисабонския договор, съветът трябва да определя политиката на валутните курсове и въпреки, че затова инструментите са в ръцете на ЕЦБ. Моят въпрос е следният. Вие като представител на съвета ще поискате ли от ЕЦБ, Европейската централна банка, да се намеси по отношение на курса на еврото, който е надценено по отношение на юана и долара, според много наблюдатели. Това би било добро не само за нашия износ, но също така и за европейската промишленост, която е обект на конкуренция от страните, където валутата е свързана с слабия долар и където цената на работната ръка е ниска. Това е първият ми въпрос. Второ, чухме вашия дневен ред, но вие нищо не споменахте по въпроса за еврооблигациите. Мнозина смята, че еврооблигациите ще бъдат много важен инструмент за възпиране на нерационалните спекулации. Какво мислите по този въпрос и какво ще направите като председател на еврогрупата за еврооблигациите? Астрид. Благодаря, госпожа председател. Най- най-напред искам да се извъня и на вас, и на господин а, а, а, министра, а, а, но а, не искам да се извиня за закъснението си, е, но това е вина на българските железници, чието верен клиент аз съм. Господин министр, в рамките на вашата амбициозна работна програма, искам да знам какво е отношението ви към данъчното облагане на спестяванията. Дали очаквате да се получи някакво споразумение, каквото до сега не успяхме да постигнем? Защото тук има някои принципни въпроси. И, и трябва да напомня, че Люксембург съвсем не е страна, която отказва споразумение по този въпрос, так му напротив. Бяхме, постигнахме споразумение за да прилагаме международните стандарти за обмена на информация. Обмена на информация по приискане. Този инструмент вече работи и своето приложение е, е полезно в много случаи. На, през януари Люксембург се съгласи на компромис за административно-фискално сътрудничество, за да няма е, обмяна на информация по всички азимути и да се признае, че някои не се ограничиха да от, се откажат от едно подобно сътрудничество, колкото асоциирането с трети страни трябва да бъде основно изискване Европейския съюз да не страда а, в отношението си към своите близки съседи и партньори. И тук трябва да има еднакви условия за работа и за конкуренция за всички. Защото някъде това не е така. Мисля, че също така а, трябва да кажем, че тези трети страни също се развиват, еволюират по пътя, който ние бихме искали да видим да вървят, а, но това става доста бавно. А, например, а, Швейцария се ангажира а, в двустранни разговори с Германия и Великобритания по въпроса за фиска на спестяванията, данъчните облагане на спестяванията. И ние очакваме да видим дали тези преговори с тези две страни ще дадат добър пример за други да преговарят с Швейцария. Но позволете ми, господин министр, да напомня, че системите, които наистина функционират и то добре, това е системата на отдържане на данъка на място, отдържането му в, на място на происхода. Само тези системи функционираха добре. Това исках да спомена, господин министър, и искам да кажа също така, че се надявам, че вашето председателство ще бъде на място и успешно. Надявам се, че ще вземете предвид това, което казах до тук. Благодаря. Благодаря ви. Имате възможност за отговори. Няма звук. Adó bevezetését. Voltak országok, közöttük volt Magyarország és az Egyesült Királyság. Със сигурност има страни като Унгария и Обединеното кралство. Председателката казва, че има проблем с The Hungarian language English is, is a unique one, so is, I won't offer yeah. you uh, English is on. an intensive course on that. No, no. Yeah, Eng- English is working. It, Has anybody got French? Yep, okay. Start again. Talán символикуш, hogy a bankadó kérdési. Да, може би това е нещо, което има символно значение. Когато започнахме да говорим за банковите данъци, изведнъж стана нещо с технологиите. И така, първо Унгария, след това Обединеното кралство въведоха данъци върху банките в миналата година. Това предизвика сериозни дебати. Сега има 10 държави членки в Европейския съюз, които имат някакъв вид данъчно облагане за, данки, за банките. Има някои преходни разпоредби, но също така има и дългосрочни данъци за банките в някои държави членки. Въвеждането на данъка върху банките е едно рисковано решение. То може да накара банките да се въздържат от инвестиции. Разбира се, всички 10 държави членки, в които се прилагат подобни мерки, изтъкнаха доводи, свързани с економическата политика и в съответствие с тези доста убедителни доводи, за да се създаде растеж, работни места, капиталови инвестиции. Първо, бюджета трябва да е в добра форма. И е необходимо да се спре тенденцията за нарастване на държавния дефицит и държавния дълг. Така че, за да можем да се върнем към един растеж от преди 2008 година, първо трябва да приведем собствената си къща в ред, трябва да се решат бюджетните проблеми. И това ще спре нарастването на задлъжнилостта и след като това е постигнато, може вече да се обмисля възстановяването. Всички тези доводи са доста убедителни и мисля, че във всичките 10 държави членки, в които има данък за банките, във всички тези държави данък дългът за банките беше подкрепен и от други мерки на економическата политика. Това бяха целенасочени мерки за укрепване на малките и средни предприятия, за силване на инвестициите в тях и създаване на работни места. Тоест тези мерки се предприемаха успоредно, защото иначе ще има само отрицателни последици от данъка за банките. Унгарското председателство предлага да се обмисли задълбочено режима за данък върху банките, който да бъде хармонизиран на европейско ниво. Бяха поставени още два въпроса. Искам да отговоря на тях. Чабан nem tűznék magam elé árfolyam. Що се отнася до Екофин, аз не бих поставил целеви показатели за обменния курс, защото това е нещо, което трябва да се определя от финансовите пазари и от независимите банки и емитенти. Така че аз мисля, че това е нещо, което е естествено. Разбира се, това въжи и за ЕЦБ. ЕЦБ е независима организация, независима институция. И председателят на ЕКОФИН не би трябвало да отправя каквито и да било препоръки или становища, свързани с обменния курс. Нашата задача е да създадем такива условия за провеждане на економическа политика, които, независимо от обменния курс, са благоприятни за растежа, създаването на работни места и позволяват на малките и средни предприятия да се засилват. Ако всичко това се случи, няма значение какъв обменния курс. Обаче, ако няма растеж, ако няма работни места, ако няма деца в семействата, то обменния курс няма да може да ви помогне. Сега за еврооблигациите. Лично аз съм убеден, че това е една добра идея, но преди да почнем да мислим за емитирането на еврооблигациите, необходимо е да се създаде пазар за еврооблигациите – но дори преди това трябва да приведем нашата къща в ред. И точно това е една от целите на унгарското председателство. Затова ние казваме, че промяната в договора, европейският семестър, економическото управление, създаването на механизъм за стабилност са все инструменти за укрепването на еврото еврозоната и като цяло Европейския съюз. След като това всичко е постигнато като едни силни фактори, ние ще можем да изградим един пазар за еврооблигациите. И за да имаме добър пазар за еврооблигациите, трябва да имаме силна економика, която се ползва с доверие. Благодаря ви за добрите думи, госпожо председател. Госпо... И госпожо Лулин, благодаря ви и вас. Унгарското председателство и съвет Екофин би искало да допринесе за намирането на решение на все още нерешените проблеми, отнасящи се до директивата за, спестяв... за данък върху спестяванията. Като че ли има два основни проблема, които трябва да бъдат решени. И двата са политически по своя характер. Първото е въпроса за външните условия, а второто е преходния период. Лично аз бих започнал двустранни обсъждания с онези държави членки и техните министри, чиято помощ е абсолютно необходима за постигане на политическо съгласие. Това са Австрия, Люксембург, Дания, Франция, Италия и разбира се Обединеното кралство и Швеция. Те също трябва да бъдат привлечени. Поне министрите им трябва да се присъединят към съгласието и след като това е постигнато чрез двустранни обсъждания и обмен на мнение, след това бихме могли да постигнем едно политическо съгласие по тази директива за данъчно облагане на спестяванията. Това е един от важните приоритети на унгарското председателство. Um, Сега има четирима желащи да зададат въпроси. Първо двама и после двама. Силви и Филип. Благодаря, господин министр. Е, съвсем е, бърз практически въпрос. Тук съм. Като един от докладчиците по пакета, искам да го задам. Съвета настоя, че трябва да се ускори работата по пакета за економическото управление. Искам да ви а, привлека вниманието върху факта, че колкото по-бързо успеем и толкова по-голям ще бъде успеха на угарското председателство, ако можем да съчетаем усилията на а, това, което мисли съвета и усилията на парламента. Преди всичко, привличам вниманието ви към следното. През следните седи, идващите седмици е добре да се предотврати това съвета и парламента да теглат в различни посоки. По въпроса за еврооблигациите аз третирам този въпрос в моя доклад, защото смятам, че е важно този въпрос да бъде обсъждан в парламентът и в тази комисия, и в пленарна зала. Казвате, че първо трябва да подредим своя дом и тогава да пристъпим към този въпрос. именно в този дух правя и своите предложения. Трябва да наложим дисциплина на пазара. Няма разлика между тази два подхода. Може да се опитаме да координираме целите на дисциплината и въвеждането на необходимите инструменти. Привличам вниманието ви към предложенията като на Екопан Вацивер за сините и червените облигации. Това е система, която дава възможност да се създадат тези финансови инструменти, като същевременно искаме пълно изпълнение на изискванията и стандартите, които се налагат. И а, а, сега ще а, взема още две, два въпроса. Благодаря ви, госпожо председател. Аз съм тук, господин министър. Бих искал първо да говоря за тази страшна дума данъчно облагане. Ние трябва наистина да действаме заедно на този фронт, ако искаме да постигнем балансирани бюджети и да възвърнем възможностите за инвестиции. Бих искал да се спра върху няколко примера един от тях посочи ОДО как да се облага с данъци финансовия сектор. И ние имаме един вариант за това данък за финансовите транзакции, който доста добре проработи. И има някои други предложения. Данък върху финансова дейност, който се предлага от някой. Искам да попитам каква е вашата позиция по този въпрос. Второ, Унгария смятам, че е предприела много смела стъпка да въведе корпоративни данъци. Но как да гарантираме това, че корпорациите, особено многонационалните, плащат справедливи и разумни данъци върху своите приходи и след това данъка върху енергетиката и борба с данъчните измами. Въпросът ми е много лесен за отговор, според мен кои са осъществимите на практика конкретни цели, които ще ви позволят да прецените дали унгарското председателство е постигнало успех по всички тези въпроси. След това въпросът за дълга. Вие често говорихте за публичния дълг. Смятам, че частният дълг много често е дори още по-сериозен проблем. Дали споделяте тази гледна точка? И какво може да бъде направено на европейско ниво? И накрая, Бих искал да продължа това, което каза Силви. Първо, ние трябва да подредим нашата собствена къща и след това ние трябва да мислим къде и как да инвестираме. Но искам да ви кажа, че може да не ви харесва, но трябва да направим и едното и другото едновременно, защото съветът няма да чака докато приведем нашата финансова къща в ред, просто света ще продължи да се развива, а ние ще изгубим конкурентните си предимства. Така че ние трябва да инвестираме и същевременно да подреждаме нашата къща, а не да чакаме от начало да стане едното, пък после да се заем с другото. Благодаря ви. Аз бих искала да допълня това, което Силви каза за пакета за економическо управление. Отрешаващо значение е съвета да отчете позицията на парламента на максимално ранен етап защото ако искате да постигнете съгласие през юни, изключително важно е това да се случи, това съгласие и подкрепа на парламента да се случи колко се може по-рано. За това съм съгласна с Силви Голар. Трябва наистина да има една силна позиция, ясно записана от Екофин, преди да се започне диалог с парламента. За парламента е изключително важно от самото начало да получи мандата Комисията по економически и парични въпроси да преговаря с председателството и мисля си, че вие бихте ме разбрали. Ние бихме могли да работим много по-бързо, ако парламентът би е бил привлечен към целевата група на Ван Ромпой. Надявам се, че ще се отнесете с уважение към парламента и неговата позиция. Благодаря. И само искам да кажа, че господин Булман попита конкретно дали унгарското председателство, самото то, ще подкрепи идеята за данък върху финансови транзакции, така както го направи Бългийското председателство. Мисля си, че това е един въпрос, на който може да се отговори с да или с не. Заповядайте. Заповядайте за отговори. Благодаря. Госпожо председател, Нека да отговоря на госпожа Гола на първо място. Когато говорим за ускоряване на нашите дейности, на нашата работа и тези 6 законодателни проекта, които трябва да бъдат приети като решения. Ние имаме предвид, че всички официални и неофициални преговори между съвета и комисията и парламента трябва да бъдат използвани. Това означава, че ние имаме нужда а, от едни разумни компромиси. И искам да кажа, да кажа, че работата ни трябва да бъде ускорена. Не трябва да прибързваме, обаче имаме а, нужда от а, разумни м, компромиси. Имаме нужда от време, за да изстигнем до такъв тип компромиси. Решенията трябва да бъдат взети както на официално, така и на неофициално ниво. Разбира се, националните правителства се занимават с този тип въпроси и също еврозоната предприе мерки в тази насока. Имам предвид данъчното облагане на финансовите транзакции на банките. Нека да ви дам един прост пример, като ще цитирам Кейнс. В лоши времена банковият данък е необходим, да речем 10 държави членки имат нужда от него и така в лоши времена това би довело до коригиране на бюджетните дефицити. Това означава, че в днешни дни банковия данък трябва да а, окаже въздействие и да подкрепи консолидирането на бюджетите. Банковият данък трябва да създаде резерв за следващият кризисен период, който предстои. И така, в лоши времена а, трябва да се харчи повече. Това обаче не е възможно винаги и в а, добри времена трябва да заделим пари на страна за черни дни. През 90-те години ние почти повярвахме, че няма да има в бъдеще никакви финансови-економически кризи, така както беше ам, казвано от страна на Съединените щати, обаче в един момент пазара се срина. И между 2001 и 2003 година ние видяхме една много голяма криза по пример на Съединените щати и по-късно е, се появи още една криза. Господин Ламбърт, относно банковия данък, аз смятам, че трябва да следваме логиката на е, Кейнс. Да консолидираме нашите бюджети, да укрепваме нашата економика и същевременно а, можем да използваме тези инструменти, за да се справим с е, кризата, така че да няма загуба на работни места и да се насърчи растежа. Нека използваме този банков данък. Но да използваме този данък като инструмент за предотвратяване на следващата криза и ако се стигне до една криза, да се надяваме, че тя няма да е толкова фатална като тази, но ние все пак да разполагаме съответните ресурси да се справим с тази криза. Благодаря ви, че споменахте намаляването на корпоративния данък в Унгария. Ние искаме да окажем съдействие на малките и средни предприятия чрез тази мярка и я въведохме на 1 юли 2010 година. Отзивите са доста положителни и възнамеряваме да намалим данъците върху доходите, да увеличим друг вид а, приходи, така че да се създадат а, нови работни места, да се създаде благоприятна среда за инвестиции. По отношение на инвестициите от страна на международните компании е, и дружества, е, има европейско законодателство, е, което трябва да бъде прилагано от всеки. Смятам, че светът няма да ни чака да се справяме с нашите дефицити, с нашите дългове. Трябва да използваме двата инструмента, които споменах и то едновременно да ги използваме, за да се справим с тази криза. И смятам, че Екофин а, трябва да се концентрира повече върху инструментите за финансово балансиране – върху економическото управление и да се прилагат както превентивни, така и коригиращи мерки. Такива теми трябва да се обсъждат и в рамките на съвета, свързан с конкурентоспособността и да се предвидят мерки за следващите 10 години. Аз също се съгласявам с това, че съвета и парламента зависят един от друг. И нека да повторя още веднъж това, което казах. Трябва да се из... възползваме от всички официални и неофициални методи, за да строим мостове помежду си, да укрепваме връзките помежду си. Имам предвид връзките между трите институции, съвета, парламента и комисията. Важно е да се изгради и структурата на, те, на тези шест а, законодателни предложения, така че до края на юни а, тази структура да бъде прията и да влезе в сила. Следващ въпрос, който ми беше зададен по отношение на мнението ми като член на съвета ЕКОФИН, а, въпросът свързан с а, данъка върху финансовите транзакции. Имаме нужда от един обстоен анализ – и едва тогава можем да решим дали финансовия сектор да включва фондовите е, борси, е, да включва застрахователния сектор и след това вече можем е, да въвеждаме данъци. Относно данък, данъка върху финансовите операции. Европейския съюз е само един от играчите, разбира се, един от основните играчи в глобален мащаб. И ако успеем да се споразумеем в рамките на Г20, да се споразумеем за един такъв данък върху финансовите операции, тогава Разбира се, това ще е един източник на сигурност за Европейския съюз. Две неща трябва да си имат предвид. На първо място, кризата идва от финансовия сектор и на второ място, това го казвам като член на правителството, трябва да въведем нов данък само ако този нов данък няма да ни разтърси из основи. Имаме нужда от един подробен анализ преди въвеждането на един такъв данък и тогава можем да говорим за бъдещето на банковия данък или а, данъка върху финансовите операции. Благодаря. Въпросът за темпото на изпълнение се повдига нееднократно е и в частни разговори, и тъй като а, се обсъжда и тук, и тъй като нашето заседание се предава по интернет, а, искам да кажа, че желанието на нашата комисия винаги е било такова да работим бързо. Някои други комисии се оплакват от това. Нямаме никакво намерение да се помайваме или да се суетим. Тъкмо напротив, искаме да работим с ефективно и, и бързо. има а, четири въпроса, а, четири души, които са поискали думата за въпроси. тук що им а, бяха прочетени имената. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин а, министре. Имам въпрос свързан относно а, преговорите в а, кон, консултативната група в съвета, свързана с дериватите и разпоредбите. По време на Бългийското председателство някои неща направиха впечатление. Първо, след преговорите, извън борсовите деревати не, бяха обхванати изцяло от приложеното поле на директивата. Отново се разрасна една обществена дискусия. До, до сега няма никаква обосновка на това решение. На второ място все повече изключения се предлагат от сектора за недвижими имоти, от енергийния сектор и така нататък. И на трето място смятам, че предвижда Предвидения регистр за транзакциите може да бъде изготвен навременно, само ако се събира информация за всички извънборсови деревати. Но дали трябва да бъде включен и съществуващия частен регистр на а, съответните транзакции. Съвета, разбира се, изготвя една много амбициозна програма и да обхване и а, този важен документ, където има поне 100 точки, които все още са неясни. На, може ли да ни кажете как искате да се справите с този документ, така че той да бъде е, одобрен през март? Ще вземете ли предвид позицията на парламента, защото ние е, участваме в е, този процес на взаимно, взаим, взаимно приемане на решението? И ако съвета отиде в съвсем друга посока, тогава ще ще се стигне а, отново до не, несъгласие, несъответствие и до края на унгарското президентство няма да може да се спре с този въпрос. Отмар има думата. Следващия. Следния въпрос искам да задам. Искам да знам от вас, кога финансовите министри ще свалят блокадата, свързана с комисионните и а, а, тук имам предвид а, финансовите спасителни а, мерки, когато ще бъдат задълбочени и разширени. Относно Европейската централна банка. И на трето място искам да ви попитам за банковия данък. Унгария и и други държави членки със своите мерки не водят ли до изкривяване на конкуренцията? Вие говорите за такси, но не смята ли, че това е специален данък, който може да противоречи на европейското законодателство, ако са мерки, които се отнасят само до чужестранните инвеститори и да ги поставят в неравностойно конкурентно положение? Благодаря ви.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 Имаме в момента 4,5%, които се предвиждат в дългосрочен план. Една голяма част от активното население е безработно. В някои страни, в някои райони безработицата достига 45%. 80 милиона души живеят под прага на бедността. Искам да използвам вашето присъствие в нашата комисия, за да ви задам следният въпрос – Можете ли да ни кажете дали по време на унгарското председателство в съвета Екофин се обсъждат следните въпроси? Дали там се говори за е, силно задлъжнелите страни? Дали се говори за удължаване на времето за възстановяване, за връщане на дълговете? Дали се говори за лихвите по заемите? и за възстановяване на помагане на изплащане на дълговете чрез европейски механизъм. Добре. Много накратко, Вики. Искам да се върна към това, което казахте за данъците върху банките. Вие говорихте за Кейнс и казахте, че то обясни, че в лоши времена трябва да се харчи повече. Моето възприемане на логиката на кенсианския бум е, че трябва да се разходва повече, защото заплатите падат. Но, разбира се, ние видяхме, че частният сектор намали заплатите, но това не се случи в публичния сектор. Какво мислите за това все по-голямо разминаване между очакванията на заетите в публичния сектор от една страна и частния от друга? Благодаря, Илдико. Благодаря ви много, господин министър, за вашето уводно слово и за отговорите, които дадохте, както и благодаря на колегите за въпросите. Ние знаем, че не се случват чудеса за 6 месеца, но трябва да бъдат правилно определени приоритетите. Това е в наш интерес. Това ще гарантира това, че ще можем да изпълним задачите, които стоят пред нас. Ясно е, че не можем да очакваме чудеса, не можем да очакваме някаква панацея, нито в лицето на данък върху финансовите операции, нито представена от еврооблигациите. Независимо от това, аз съм много благодарна за това, че унгарското председателство придава особено значение на мнението на членовете на Европейския парламент. Вие споменахте няколко ключови думи, свързани с економическата политика, но в различните държави членки се поставят различни акценти и за това няма един начин. Вие говорихте за демографията, за растеж, за баланса, за заедост. Много често тези аспекти си противоречат и не може едновременно да се решават проблемите във всички тези четири области. Вие имате много добър, амбициозен план. В Унгария имаше един такъв много успешен план, който действаше между 1998 и 2000 година. А, как сега бих могли да предложим един такъв план който да се приложи към един сектор, който е движеща сила за заетостта и растежа. Аз имам предвид малките и средни предприятия. Те са гаранция за бъдещи ни успехи, както е свързано с стратегията Европа 2020 година. Благодаря ви. Позволете ми да отговоря на господин Тусъс за дериватите. извънборсовите деривати. Честно казано, мога да кажа, че първият ни приоритет е да въведем и да укрепим прозрачността. Така че, ако няма прозрачност, ще има мътни сделки. За това са ни необходими абсолютно ясни правила и нашата цел е нашите ангажименти, поетите в рамките на групата на 20-те, ангажиментите на Европейския съюз да бъдат спазани. Това може да бъде подобно на решението взето от САЩ. Да, наистина, имаме нужда от един по-общ подход и ние ще се стремим да го формулираме през март и ще се стремим да финализираме едно рамково споразумение през май, което да се отнася не само до извънборсовите деривати, но също така и до сделките, извършени през фондовите борси. Към господин Карас. Бих искал да ви помоля да перифразирате вашия въпрос bankadóra vonatkozó. За спасителните мерки. Но що се отнася до решенията в някои страни, отнасящи се до данъчното облагане на банките, това, което знам най-добре, е режимът в Унгария. В Унгария не се правят никакви разграничения между това дали банките са унгарски или са чужда собственост няма никаква разлика в данъчния режим. И банък, банковия данък се прилага към всяко едно банково дружество или застрахователна фирма или фирма за финансови услуги. Този, бан, е, този данък, извинете, се отнася не само към банки, но и към всички дружества, опериращи в финансовия сектор и наистина постъпват приходи в бюджета, но няма диференциация, когато става дума за това, кой е собственик на съответната финансова институция или дружество. Господин Карас, дали бихте могли да преформулирате вашия въпрос за спасителните мерки? Исках само да знам кога ще се вземе решение в рамките на ЕКОФИН ам, по предложението на комисията за задълбочаване и разширяване на спасителните мерки. Този дебат а, беше отложен. Не смятате, че тези спасителни мерки трябва да имат общностен характер и също да се договарят нещата между правителствено ниво. Igen, képviselő, köszönöm szépen, akkor most már... Благодаря ви. Сега вече съм наясно с това какъв въпрос зададохте и съветът Екофин и другите институции. работят заедно със съзнанието на своята отговорност, за да създадат един постоянен механизъм за гарантиране на стабилността но все още не е взето решение в Екофин, не е взето решение от Европейския парламент. Затова ние участваме в преговорите, изразяваме нашите мнения, но това е един въпрос, който се решава изцяло между държавите. И господин Юнкер от името на еврозоната като инициатор има водеща роля, така че в Екофин ние работим и ние смятаме, че това е много важна дейност, що се отнася до нашите приоритети, но Както вече казах, това ще бъде решено чрез едно, прави... Е, чрез едно решение, взето от правителствата на междуправителствено ниво. Уважаеми депутати, ситуацията ни е известна ние знаем, че безработицата е от около 10%, увеличава се държавния дълг и като резултат имаме много ниски нива на растеж. Сценарият е добре известен. Ние трябва да пречупим тенденцията. Може би това няма да стане в рамките на половин година, но със сигурност изграждането на механизъм за стабилност ще подпомогне пречупването развитието на тенденцията, както и законодателните предложения. Това, което има значение, според мен, е това, че независимо от това, че има проблеми и че ние споделяме сходни проблеми всички ние, всички 27 държави членки, както и държави от еврозоната имат сходни проблеми, много често има конкретни, единични, уникални решения, които трябва да се прилагат. Така че за общия проблем може и да няма някакво универсално решение. В края на март следва да формулираме препоръките които да отговарят на ситуацията на всяка държава членка в контекста на нейната национална програма за реформи, така че да бъдат решени конкретните проблеми на конкретната страна. Ние не сме член на еврозоната, но в Европейския съюз ако ние искаме да бъдем конкурентоспособни спрямо Япония, Америка и други конкуренти, ние трябва да осигурим растеж, създаване на работни места. Заетостта в Европейския съюз е 65%, 75% е този показател в САЩ, в Китай 85%. Т.е. тук в Европа ние имаме едни и същи проблеми твърде ниски нива на растеж, висока задлъжнялост, голямо натрупване на държавния дълг и ниска заетост, което съответно корелира и с висока безработица. Мисля си, че за да решим тези проблеми, ние трябва да имаме отговори, които да отчитат националната специфика и те трябва да бъдат отразени в националните програми за структурни реформи. Аз не смятам, че програмите за структурни реформи следва да бъдат изготвени по някакъв типов образец, защото Европа е, е нещо многоаспектно и съответно са необходими многоаспектни отговори на един като цяло общ проблем. И сега да се върнем към Кейнс. Частният сектор реагира по-бързо и реакцията на частния сектор доведе до това, че в рамките на 6 до 9% имаше промяна в ситуацията и започна възстановяването и подобряването на балансовите данни то и също така това не се отрази незабавно върху показателите на заетост, особено в публичния сектор, който е доста по-бавен при реагирането си. през последните 10 години бихме могли да постигнем успех при създаването на механизми, върху които работим, ако отчитахме това, което казваше Кейс. В добри времена трябва да се трупат резерви. Ако следвахме този съвет още от 1991 година насам, по време на победоносната епоха на еврото, ние бихме могли да изградим резерви и в публичния и в частния сектор и така те ще да бъдат в много по-добро положение сега. Благодаря ви за вашите въпроси. Като унгарски министр на економиката, аз може да съм малко пристрастен, защото преди 10 години в Унгария имаше много добър план за национално развитие и Успехът се дължеше на това, че ние дадохме достатъчна свобода, достатъчно кислород на малките и средни предприятия. Ние им дадохме субсидии, които им позволиха да правят капиталови инвестиции и да създават работни места. Защото в Унгария 70% от работните места в частния сектор се осигуряват от малките и средни предприятия. Затова смятам, че стратегията Европа 2020 година поставя правилни цели, а именно увеличаване на заетостта, подобряване на образованието. И унгарското председателство има същите цели, както и унгарското правителство. Председателката, благодаря ви. Благодаря. Имаше възможност да бъдат зададени 14 въпроса, на които ви отговорихте. Надяваме се да ви видим още един път към края на вашето председателство. В никакъв случай не бих обвинила унгарското председателство, че не се опитва да разговаря на най-високо равнище с всичките си партньори. Благодаря. Благодаря и аз за тази възможност. If you just, uh, we'll just have a couple of minutes break whilst people... Една-две минутки пауза, за да може онези, които искат да излезат, да излезат и след това ще продължим нататък. Okay, if you could settle down because... Uh... Не искаме да губим прекалено много време. Имаме още 6, 6 доклада, които трябва да бъдат обсъдени във връзка с пакета за економическото управление. Така че, ако обичате, заемайте местата си. По четвърта пета, шеста, седма и осма точка от дневния ред ще обсъдим въпросите заедно. Ще чуем докладчиците в този ред. Така че първо Вортман Кул, след това Фео, Ферейра, Гола, Хаглун и Форд. И така, сега, ако обичате, запазете тишина. И госпожо Вортман Кол, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че мога да говоря от името на всички докладчици. Ние очаквахме с нетърпение първият дебат в Комисията по економически и парични въпроси. Ние подготвихме нашите доклади в сътрудничество. Вложихме много усилия да се консултираме, да се срещаме да обсъждаме какво би било добро като позиция за парламента. И трябва да кажа, че очаквам да продължим тази работа в същият открит и конструктивен дух, не само с докладчиците, но и с членовете на тази комисия. Трябва да работим заедно, за да може да стигнем до силни общи позиции и да може да разговаряме с съвета и комисията. И разбира се, не това само е важно в този законодателен период, тази законодателна процедура. За първи път Европейският парламент действа като съзаконодател по тези шест, с тези шест доклада. Мисля, че успяхме да намерим общ подход към този процес. Шесте предложения трябва да бъдат разглеждани като пакет. Така че парламентът не само участва като съкозаконодател по един или друг, а по всичките шест доклада. Ние искаме по този начин да имаме мандат за преговори, но до това може да стигнем само след като нашата комисия одобри нашата работа и видим как ще вървим нататък. Радвам се, че имахме възможност да обсъдим въпросите с унгарският министр. Смятаме да приключим нашата работа през юни. Но това ще зависи от е, отношението на съвета. Дали те ще приемат главните и най-важни теми, които парламентът предлага. Защото само по този начин можем да постигнем резултати до юни. Като докладчици стигнахме до общи позиции по някои ключови въпроси, но същевременно предстои ни още работа, за да видим как този подход може да бъде отразен в законодателните предложения. Ще спомена четири от тези общи подхода и ще кажа как ги използвах в моя доклад. Първо трябва да кажа, че е необходим повече общностен метод и е необходима по-голяма, по-силна роля на Европейската комисия. Много от въпросите трябва да бъдат договарани на политическо равнище между страните членки, между парламента и съвета, Европейския съвет. Тоест необходим ни е общностен подход в по-голяма степен. В моя доклад също така поддържам а, а, по-голяма автоматичност в а, санкциите, а също така и по-широко използване на квали... гласуването с квалифицирано мнозинство. А, също така необходим е инструментариум за Европейската комисия, така че тя да може да действа своевременно. Необходимо е да изясним какви са изискванията за докладването, когато има различни изисквания в страните членки. Това свържи за сред... в средносрочен план. А, необходими е, ама, е, съм, съвместна работа с ЕЦБ, по-добър надзор на статистиката. В моя доклад се опитах да поставя повече ударение върху превенцията, защото санкциите могат да се избегнат, ако достатъчно рано се вземат предпазни мерки. Още в етапи на етапите, където дефицитът или дългът не са прекалено големи. Третото, което искам да спомена, че с този пакет искаме да помогнем за постигане на по-висока заетост и по-бърз растеж, да се увеличи конкурентоспособността на страните членки, да се постигне социална стабилност. За тази цел е необходимо да може да стъпим на устойчива фискална политика по отношение и на дълга, и на дефицита. Наред с това е необходимо по-добро, е добър по-добър макроекономически надзор и по-добро изпълнение на целите на задачите за две, програмата, от програмата 2020. За да можем да постигнем това, а това е и начин за предотвратяване на сериозни проблеми в бъдещето, но за да може да постигнем това, включих въпроса за европейският семестър в моя доклад, като част от законодателните текстове. Не само като част като възможност страните членки да осигурят здравето на публичните финанси и економическия растеж, но също така за увеличаване на ролята на националните парламенти и Европейският парламент. Стрикният надзор не само върху стабилността, но също така на макроекономическо ниво и на изпълнението на стратегията 2020 е нещо, което е абсолютно необходимо. В него трябва да участват и националните парламенти, Европейския парламент. Трябва да се работи с социалните партньори. Ще намерите за това съответните теми в моя доклад. Четвърто. Необходимо е да, повече да се прави от страните членки. Економическото управление е въпрос на обща грижа и обща отговорност на страните членки и техните национални парламенти в момента сме свидетели на административни процедури, чиято цел е подготвяне на конвергенцията, програми за стабилност и така нататък. Подобни програми се изпращат в Брюксел от трите членки, а от друга страна правителствата започват съответните бюджетни процедури, за да могат техните парламенти да приемат техните бюджети, но тук няма обязателно връзка и последователност помежду тези два процеса, затова съм включил в моя доклад изискване да има по-ясни публични процедури на парламентарно одобряване на тези програми, по-добра статистика и по-активно участие на националните парламенти. Предлагам също така включване на целите на пакта за стабилност и растеж в националните програми. Знам, че това е, трябва да бъде обект на по-нататъчни дискусии, но мисля, че ангажиментът на трите членки в това отношение трябва да бъде по-категоричен. Ясно е, че от самия начин, по който ще бъдат включени тези теми в законодателните текстове, е, че ясно е, че е необходима по-нататъчна работа. По-нататъчна работа за укрепване на превенцията, за постигане на средосрочните бюджетни цели. Вече обсъждахме този въпрос, както и въпроса на пруденциалната фискална политика – по въпроса за пруденциалната фискална политика е съм оставил нещата така, как, както са сега, но може би е добре да обсъдим въпроса, за да бъде той доизяснен. Много важно е страните да имат възможност а, да направят корекции а, за да постигане на средносрочните цели. Защото тези цели не са някакви общи европейски цели, а са от конкретни за отделните страни, специфични, отчитат спецификата на отделните страни. В текста също така посочвам, че трябва да оценяваме не само профила и размера на дълг, националния дълг, но също така устойчивостта на публичните финанси на страните. Нещо, което трябва да се вземе предвид. А, обсъждахме проблемите и с ЕЦБ, и е, е, стана ясно, че е необходимо да се остави достатъчно пространство за маневриране на страните членки, а които не отговарят на критериите за задлъжнялост и бюджетен дефицит. Надявам се, че няма да бъде променено предложението по отношение на това пространство за маневриране. Няма то да бъде променено от Европейската комисия. В време на економически опадък, на економическо, а, економически застой, трябва да се приема по-голяма степен на дивергенция между страните. Друга тема, която трябва да бъде обсъдена е как да вземем предвид инвестициите на страните членки. Тук също съм оставила текста на комисията. Не съм променила текста на комисията и тук. Както и при предишния случай. Защото прилагането на важни структурни реформи ще има дългосрочен ефект, включително и за увеличаване на възможностите за растеж, а, а също така ще има а, проверим ефект върху дългосрочната устойчивост на публичните финанси. Очаквам по-нататъчните дискусии, по-нататъчните дебати по този въпрос. Но с това ще приключа моите уводни думи. Трябва да кажа, че съсредоточих вниманието си главно преди всичко върху пакета от законодателни текстове. Но трябва да кажа, че това е така много важна част от цялостното предложение, цялостният пакет от предложения за преодоляване на сегашната криза. Необходимо е, вероятно, да очакваме допълнителни предложения – от страна на Европейската комисия. Очаквам по-нататъчните дебати по този въпрос. Thank you very much, Mr. Fail. Следващо оратор, моля. Obrigado. Благодаря ви. Бих искал да започна с благодарности на секретарията за цялата помощ, която получих. Благодарение на тях стана възможно своевременно да представя доклада си. Дори не само мой доклад, но и целият комплект от шесте доклада – този комплект е изключително важен предвид сегашния етап от нашата история. Етап, когато трябва да намерим институционални механизми, не само за да се разреши тази криза, но да можем да се справяме и с бъдещи кризи. Моят доклад е посветен на коригиращия механизъм в пакта за стабилност и растеж. Първо искам да подчертая, че докладът е ограничен от редица разпоредби на договора, които не оставят прекалено много възможности за вторично законодателство. Новото тук е, че критерият дълг се операционализира в процедурата за прекомерен дефицит. Това е важна промяна. Да зона евро и dos diferentes штадос е импортант que se considere não apenas. това вече и за еврозоната, и за всички държави членки. Т.е. това, е че те трябва да коригират дълга си, а не само дефицита. И искам да спра върху основните моменти. Първо, намаляват на дълга с една 20 година, на година. Първо, в предложението на комисията се казваше, че намалението трябва да бъде 70%. И тогава да се въведе критерият една 20 на година. Моето предлож... предложение прилага същия принцип, но по друг начин. Аз смятам, че намалението от 1,20 трябва да бъде средния показател за период от 3 години. Знам, че това предложение ще предизвика противоречие и дебат дори и сред докладчиците. Дори сред докладчиците имаше спорове. Има хора, които смятат, че това е прекалено голяма промяна. Има хора, които смятат, че предложението трябва да бъде по-стриктно, а именно да се подкрепи първоначалното предложение на комисията. Второто ми предложение е за намаляването на крайните срокове. В съответствие с договора предлагам крайният срок да бъде намален. Крайният срок, в който държавите членки да предоставят информация. Те трябва да предоставят информация за своите предложения по-бързо, защото в коригиращата част на пакта, според мен, трябва да се стремим да минимизираме времето, в което държавите членки преживяват затруднения. Трето, доклад. Дът предлага, както и други доклади, глобите да се насочват в самия фонд за стабилност или да отиват в фонд, който да бъде приемник на този фонд, така че да се прилага принципа на солидарност както в еврозоната, така и в целия Европейски съюз. Четвърто. Едно друго противоречиво нещо в доклада е предложението да се изключи стоеността на пенсионната реформа от изчисляването на прекомерния дефицит. Докладчиците и много членове от тази комисия смятат, че има и други разходи, които не трябва да се включват в процедурата за прекомерен дефицит аз реших да запазя първоначалното предложение на комисията и последно този доклад, както и други доклади, подчертава значението на по-голямото участие на Европейския парламент. Моят доклад говори за по-открит, по-публичен дебат и за възможността нашата комисия или друга парламентарна комисия да привиква представителите на държави членки, така че те да обяснят своята економическа и бюджетна политика. Така че, накратко казано, Бих искал да чуя мнението на другите членове на комисията. Според мен най-противоречивите аспекти сигурно ще са скоростта на предоставяне на информация и това дали разходите по пенсионната реформа трябва да бъдат включвани в процедурата за прекомерен дефицит. Беше казано това всичко от мен, но бих искал да повторя, че това е само една част от цялостната реформа на економическото управление. Ние говорим за правилата, за стабилност и растеж, за иновациите в сферата на макроекономическите неравновесия. Но в този дебат за економическото управление важно е да обхващаме всички аспекти има и много други аспекти, с които аз не съм се занимавал конкретно. Например, облигациите за финансиране на проекти, предложени от господин Барозо. Дебатът за еврооблигациите е необходим, тъй като няма единогласие между политическите групи в момента. И накрая ще кажа, че ще бъде много важно да има повече институционализация. Следва да има политически отговори на економическите проблеми. Економическият съюз е напреднал много, но политическият съюз изостава. Време е да се промени тази ситуация. Комисията трябва да бъде по-активна. Европейският парламент трябва да действа повече като парламент. Така че да бъдат допълнени всичките реформи, които ще бъдат извършени от държавите членки, да се осигури това, че пакта за стабилност ще стане пакт и за растеж. Така че в момента говорим за този пакет за економическо управление и полагаме много усилия за това, че държавите членки, които още не са провели необходимите структурни реформи, да проведат тези реформи. И накрая. Европейският парламент много активно работеше по тази тема и смятам, че това е много добре. Европейският парламент като институция вече издаде своето становище, е, издаде междинен доклад и сега вече подготвя 6 доклада. Мисля си, че е много укоримо, че съветът изобщо не спомена позицията на парламента. Надявам се, че това отношение ще се промени. Също така се надявам, че ще бъде възможно да запазим шесте доклада като един пакет, който да бъде разглеждан в съответствие с процедурата за съвместно вземане на решения. Много е важно всички тези шест доклада от самото начало до финализирането на процеса през през лятото всички тези 6 доклада да бъдат предмет на един и същия дебат. Благодаря ви, очаквам вашите мнения по тази тема. Председателката, благодаря ви, Алиса. Благодаря, госпожо председател. Аз съм док докладчик по доклада, свързан с макроекономическите неравновесия. И като моите колеги, които говориха преди мен, бих искал да кажа, че пакета, представен от комисия на 29 ноември, е един важен 29 септември, извинете, е един много важен пакет. Обхваща много важни въпроси и той има за цел да подобри функционирането на Европа и на едината европейска валута. В същото време пред нас има големи предизвикателства, а именно да уравновесим несъответствията между отделните фискални политики и фискални дисциплини и от друга страна да има последователност при а, спазването на тези цели и целите за постигане на по-висока заетост, на по-голям растеж и на сближаване между политиките на държавите членки. Така че всички тези цели трябва да бъдат обединени в рамките на европейските стратегии. Политическите групи са готови да, да, да говорят си, така че да се изготви един консенсус. Но пакетът има смисъл само ако се прилага както трябва. И особено две групи от мерки, които съм включила в моя доклад. Макроекономическото управление – и пакета свързан с него, не може просто да наказва а, нередностите. Трябва да има мерки, които да дадат възможност на Европейския съюз да функционира правилно. Ето защо Европейския валутен фонд, Европейската валутна общност са елементи от този пакет – на второ място заетостта и растежа, както и териториалното, териториалното сближаване не могат да се свеждат само до едни неясни формулировки. Пакта трябва да функционира по такъв начин, така че да позволи и то ще устойчив само ако позволи едно сближаване едновременно сближаване на държавите членки и когато а, публичните финанси са балансирани. Само тогава ще имаме един устойчив ефект. Сега преминаваме към една друга част от а, доклада, а именно, че трябва А, да има съвместимост между целите в стратегията Европа 2020 и другите цели, обхванати от пакета. Работата между отделните политически групи а, ни дава възможност да изготвим една силна позиция на Европейския парламент, която да представляваме пред другите институции. и с тези мерки да се откликне на социалната и финансова криза, пред която е изправен на Европейския съюз от своето създаване. Така че ние сме изцяло ангажирани с това да гарантираме, че тези реформи ще доведат до желаните цели и че тези шест законодателни документа ще бъдат абсолютно съвместими и последователни, така че да се достигне сближаване в всички области. Ние постигнахме съгласие по това, че трябва да се гарантира демократична легитимност. Трябва да се да бъдат обхванати ам, различните заинтересовани страни, в това в число Европейския парламент. Така че а, трябва да се подчертае значението на заетостта и на пакта за стабилност и растеж и да се въведе европейския семестър като понятие. Трябва да сме по-открити по въпроси, свързани с обързване на целите за намаляване на дълговете, да няма автоматичност. Ние договаряме отделните действия с държавите членки и ние договаряме също и средносрочните бюджетни цели – не се, показателите не включват някакви абсолютни стойности. Също добре е, че има желание да се говори и за макропруденциалния надзор. От друга страна, социалните инвестиции в пенсионните реформи трябва да се се считат като социални реформи, но не и друг тип реформи, които целят сближаване, например инвестиции в образователната система и технологиите. Надявам се, че работа, която ще свършим тук, ще доведе до голяма степен до едно сближаване – Относно а, макроекономическите неравновесия. Това е единствен, единственият инструмент в настоящия пакет, чрез който можем да се справим с превентивната страна на този пакт. Трябва да се предотврати изграждането на така наречените балони. Хубаво е да се наблегне върху различията в Европейския съюз, те да бъдат превъзмогнати през годините. От друга страна е добре да се направят изводи от годините, през които функционира единния валутен съюз, да се предотврати този ефект на автоматичното пренасене от една политика в една държава членка в другите държави членки, без тези политики и мерки да бъдат преразгледани. Хубаво да има сътрудничество между Европейския парламент, е, Европейския съвет, да се види е, какъв е най-добрият начин да се изберат показатели, определящи не само вътрешните е, неравновесия, но и външните неравновесия. Това се отнася както в краткосрочен и средносрочен план, така и в дългосрочен план. Показателите за средносрочен и дългосрочен план са необходими, но аз смятам, че тези показатели не трябва да бъдат подложени на автоматично тълкуване. по-скоро е важно провеждането задълбочен економически анализ и диалог на място, мисии за надзор, както и преговори между държавите членки. Това е най-добрият начин за коригиране на съответните грешки. Трябва да има една нормална процедура, която да се прилага и която да, е с, да има за цел предотвратяване на кризата. Относно санкциите, постигнаме съгласие с останалите докладчици. Искам да подчертая, казаното от колегите преди мен, че в тази област е много важно санкциите да се прилагат, когато има а, липса на желание, а не ам, липса на възможност да се прилагат определени мерки. Трябва да се анализират първо причините за ам, бездействие от ам, страна на дадена държава членка. Да се проучи капацитета, с който разполага държавата членка. Тези показатели за макроекономически неравновесия вървят ръка за ръка с разпоредбите с пазарния надзор, е, финансовия надзор и разпоредите, свързани с Европейски комитет за системен риск. Трябва да има по-добри мерки, които да предотвратят образуването на балони и на макроекономически неравновесия. Трябва да има а, акцент, който да се постави върху възраждането на растежа и на економическото сближаване. Благодаря на всички. Вече много неща казаха колегите. Споделям изцяло техните мисли, че беше а, лесно да работим заедно. И днес би ми се искало да ви призова тази работа наистина да бъде обща работа на нашата комисия. Защото мисля, че за първи път нашия парламент има възможност да бъде съзаконодател по въпрос, който засяга пакта за растеж и стабилност, който беше прият и след това ревизиран. Така че ние всички трябва да се опитаме да наложим нашите възгледи, да ги представим пред съвета. Можем да направим това, ако работим заедно. Не мисля, че има възможност а, една или друга политическа група да излече някакви дивиденти за себе си от този процес. Мисля, че трябва да изпратим едно положително послание към нашите граждани, че тази криза показа какво липсва в еврозоната. По въпроса за конвергенцията, който беше а, споменат, споменавам го съвсем набързо, съгласен съм с това, което е казано до тук. Както каза Корин, по-добра превенция ни е необходима. Трябва да успеем заедно да управляваме своите економики, а не да функционираме по-отделно. Второ, разглеждането едновременно и на бюджетния дефицит, и на дълга. Вече беше споменат този въпрос. То това ще ни даде по-лесна възможност да излезем от прекалената задлъжнявост. Очакваме дискусиите по този въпрос. От една страна не трябва да обременяваме допълнително страните, от друга страна необходима е дисциплина, бюджетна дисциплина. Необходим е макроекономически надзор. Това е особено важно, тъй като за първи път ще се опитаме да приложиме едни по-сложни инструменти, в които не се очита само публичният дефицит, публичните разходи, защото очевидно в някои страни съществуват проблеми, свързани с частните разходи. И съществува дивергенция дори вътре в еврозолата по този показател. Тоест необходима ни е по-друга система. И ако ние наблюдаваме заедно всички економики в Европейския съюз, ще можем по-лесно да преодолеем трудностите. А до сега какво беше? При различните валутни единици всеки си гледаше своето стадо и не се интересуваше от това, което става в двора на съседа един от пунктовете, по който бяхме съгласни, вярвам всички бяхме съгласни, и а, е, за тези, които ни слушат по интернет, а, е, ще кажа следното. Искаме парламента да има по-голяма роля, не само защото, за да не се забравя, че ние сме тук и сме законодател. Защото контролът на публичните финанси е необходим и ние трябва да участваме в него. Необходим е контрол, контрол върху дисбалансите, които засягат много важни сектори, заплатите, пенсиите и така нататък. Значи, до сега уреждахме нещата, като се опитахме да преодолеем различията. Значи, в съвета ставаха пазарлъци, така нареченият джамбазлък, както се казва на английски. И а, в, ако ще се правят такива пазарлъци, трябва да бъдат прозрачни, за да е ясно какво се пазари. А, има очевидно а, теми, по които трябва да говорим повече. А, съществува деликатният въпрос как да запазим инвестициите, възможност за инвестиране, как да запазим растежа. Това е причината, според мен, която думата предпазливост или пруденциалност малко ме тревожи, защото не бих искал нашите граждани да останат с впечатлението, че е само необходимо да бъдем предпазливи. Необходимо е да постигнем общ растеж, така че Европа да има своята тежест в света. Проденциално управление, да, но без да се обесърчават, без да се пречи на инвестициите, е, особено на други части на света. Така че тук съм е, съгласен с това, което каза Елиза по този въпрос. Друг пункт, е, който бих искала да бъде включен в този пакет е следния. Имаше отначало един текст, в който се споменаваха главно санкциите. А пък сега аз ще ви приканя да, се, да отстъпим за крачка кое е предприятието, в кое, в кое е предприятие, в кое е семейство, в коя човешка група може да действаме само, с, само чрез санкции. Необходимо ни е нещо повече от санкции. Именно за това искам да повдигна въпроса за стимулите, не само санкциите, а стимулите, защото, а, повтарям го, необходима е дисциплина, но е необходима и мотивация, необходимо е желание да се работи, не само страх от санкциите. Ако видите, всяка сутрин в Financial Times се вижда как се обсъждали въпроса германския канцлер с френския президент, с други. И искам да кажа на всички колеги, разбирам нежеланието на някои, но да се прилагат санкции, но искам да кажа също така, че когато внесахме доклада в средата на, на септември, а, в края на септември комисията трябваше да направи промени в пакета за економическото управление. Както виждате, дебата се развива много бързо и затова смятам, че парламента трябва да помисли още един път. Първо за укрепване на дисциплин, финансовата дисциплина – бяха направени интересни предложения в комисията по въпросите на кризата и по въпроса за еврооблигациите. необходима е дисциплина и да въвежда, може да въведем еврооблигации. Отворена съм, открита съм за всякакви предложения, които могат да подобрят текстът. Има и една тема, която ми е много близка до сърцето а именно да дадем на Европа и на еврозоната глобално измерение. А, а, значи, а, а, и тук идва а, първото, а, първите, идват първите а, а, еврооблигации а, а, а, в, в, в рамките на форума за финансова стабилност. А, и това ще ни даде възможност да разполагаме с, с средства, да бъдем по-разум, по-резонни участници в, в световния финансов пазар и да предадем на еврото една глобална роля. И накрая. А, трябва а, а, да дадем възможност а, на а, Европейската централна банка да изпълнява по-добре своята роля. Очевидно, те необходими са и, необходими са и, и още допълнителни инструменти. И още нещо, което ми се струва важно. Необходима ни е глобална економическа а, визия, економическо управление, стратегията 2020, възстановяване на вътрешния пазар и така нататък. Но наред с всичко това трябва да запазим многообразието на тази визия, без да претоварваме предложенията, които ще направим. И аз, както и колегите, съм на ваше разположение, за да отговоря на въпроси и очаквам а, вашите предложения. Искам да подчертая, че а, графика, който сме си поставили да свършим до през юни е много амбициозен. А, и за тази цел е необходима обща работа, конвергенция между политическите групи и в работата на различните комисии, защото вече работната група е напреднала значително, но съвета като ще ли не взима предвид, е, особено това, което вече сме успели да постигнем. Uh, Благодаря ви. Сега, Каро, и след това Вики. Докладчиците в сянка, които искат да се изкажат, моля, сигнализирайте, защото имам доста дълъг списък. Филип, видях, че искате думата. Другите също моля да сигнализират. Карл. да, благодаря ви, госпожо председател. Ще бъдем максимално кратък. Първо, бих искал да благодаря на колегите за доброто сътрудничество. Благодаря и на секретарията и специална благодарност към Корин, защото тя ръководеше всички наши общи събрания, което беше много важна задача. Мисля се, че е изключително важно да се изтъкне значението на този пакет за сегашната криза. Самият пакет сам по себе си няма да реши кризата, но мисля си, че изключително важно е да се разбере значението на този пакет за възстановяването на доверието към еврото като обща валута. Сред гражданите, разбира се, от страна на пазарите. Така че работих ръководен от тази цел в едни доста кратки срокове. Сега за моя доклад, който е много тясно свързан с доклада на госпожа Ферера. Имаме много интересна изцяло нова част. Това е макроекономическата част. Това е много сложна задача. Аз разбира се много искам да постигнем успех и искам да се разбере колко е важно и да се докаже колко е важно Европейски съюз да има макроекономически надзор. От друга страна това е една нова територия и беше много сложна задачата да се замисли цялата тази система за надзор, с цялата система от санкции, които да бъдат достатъчно възпиращи, достатъчно справедливи. Сигурен съм, че това, което направихме като докладчици, е значително подобри пакета и съм убеден, че колегите ще допринесат за една по-добре функционираща в бъдеще макроекономическа част, въпреки че има някои противоречия, свързани с макронадзор на европейско ниво. Мисля, че дори и нези, които са критично настроени, трябва да помислят какви са другите варианти. Мисля се, че останалите варианти са доста по-лоши. Ние предложихме един добър и реалистичен вариант. Както вече казах, работихме в тясно сътрудничество с госпожа Ферейра и се опитахме да формулираме подход, който да изтъкне необходимостта държавите членки са възможни макроекономически неравновесия да ги коригират преди тези неравновесия да станат проблем и за останалите държави в еврозоната. Мисля си, че успяхме в отправането на едно ясно послание, че целта ни не е да наказваме държави с проблеми, а такмо обратното да създадем една система, която да насърчава държавите да извършват промени и да предприемат коригиращи действия при несъответствие. Това е важно да се подчертае, защото има доста неразбиране, особено в медиите, но и в коридорите на този парламент. Също така се постарахме да предложим една система, която да действа по-автоматично в сравнение с системата, върху която работи съвета. И смятаме, че определени части на пакта за стабилност и растеж трябва да бъдат променени, за да има една достатъчно автоматично действаща система, за да се предприемат действия, а не да се водят политически пазарлъци. Смятам, че е важно възможните глоби за несъответствие да са достатъчно стриктни, достатъчно тежки, аз предложих да има една скала. Също така имахме значително съгласие, че ако държавите фалшифицират статистически или други данни, или ако са въвлечени в измама, трябва да има санкции в размер 0,5% от БВП. Също така се постарахме да намерим начин, според по който да намерим такива санкции, които накарат държавите да отчитат циклите на економическото развитие. Говорихме също и за това къде възможните средства от възможните глоби могат да бъдат насочени. И е, решихме, че едно решение, според което парите ще отиват в един механизъм за противодействие на кризата, е едно по-добро решение от другите предложения. Поне аз така смятам. Така че мисля си, че се справяме добре. С нетърпение очаквам обсъждането с колегите, очаквам техните изменения и обсъждането с докладчиците в сянка. Надявам се, че ще постигнем консенсус. Най-важното според мен е да постигнем широко съгласие в парламента за да имаме силна позиция при преговорите с съвета по всички тези важни въпроси. Благодаря ви, госпожо председател. Председателката, благодаря ви, Вики. Ще се опитам да съм бърза, защото искам да дам възможност да и докладчиците в сянка да се изкажат, защото е важно и тяхното име, а тяхното мнение в рамките на този всеобхватен доклад. Докладът се отнася до предложение за създаване на европейска бюджетна рамка. Включени са бюджетните приоритети и от включването в доклада става ясно, че бюджетната рамка повлиява съдържанието на самия бюджет. Трябва да има по-строги мерки на национално ниво, и тези мерки да са в съответствие с пакта за стабилност и растеж, така че да се получи, получи по-устойчива рамка и за публичните финанси. Някои от предложенията, които бяха дадени, съм ги включила. Аз се вслушах в мненията на редица колеги, експерти в по финансите в еврозоната относно прозрачността. Прозрачността е в центъра на тази тема. Бюджетните процедури на национално ниво а, са винаги били изцяло в компетенциите на държавите членки. Трябва да има обаче едно равновесие, трябва да има един баланс, да има обмяна на най-добри практики. Трябва също да признаем, че правителствата имат и приоритети отвъд техните задължения в рамките на Европейската общност. Относно нивото на задължнялост, заразните активи и така нататък, това всичко са теми, свързани в доклада. На следващо място едни устойчиви и строги счетоводни стандарти, да има финансов надзор, добри финансови процедури. И Държавите членки, особено тези в еврозоната, трябва да докажат, че техните мерки съответстват на целите на пакта за стабилност и растеж и че те трябва да спазват своите съдължения в рамките на този пакет. На следващо а, място надзор над а, фискалните институти най-вече. Държавите членки трябва да бъдат по-прозрачни, трябва да докладват а, за резултатите от европейския семестър. И всъщност има една взаимозависимост между националния бюджет и европейския бюджет, защо трябва да има на определено ниво на прозрачност. Относно прогнозите, прогнозата на комисията, отново се подчертава прозрачността. Нещата не трябва да се случват при закрити врата. Комисията трябва да провери бюджетните процедури, да изпраща препоръки до държавите членки, но държавите членки а, всъщност могат да из, изграждат и своите, изготвят и своите собствени бюджетни прогнози. Понякога е, ще има разгранич... разминаване между мненията, но това ще е от полза, всъщност, за да се намери най-оптималното решение. Държавите членки обаче не трябва да се отклоняват прекалено много от това, което се случва в реалността. Прогнозите на държавите членки не трябва да се отклоняват много от тези на комисията и те ще трябва да приведат своите мерки в унисон с препоръките на комисията. Холандия, Австрия, Швеция и в други държави, както и в Обединеното кралство, са а, прияти специални мерки. Създадени са независими органи, които да упражняват а, контрол. Трябва да се гарантира и а, бюджетна и фискална дисциплина. Комисията предлага а, обмяна на най-добри практики и а, тя трябва да има задължителен а, характер в рамките на еврозоната. Също трябва да се подчертая, че много държави членки вече ам, напълно са привели своите действия в съответствие с препоръките на комисията. Всъщност препоръките не са свързани толкова с изготвянето на ново законодателство, колкото с следва на изпълнение на процедурите. Колега каза, че в рамките на Европейската зона ще трябва да се въведе специално законодателство, свързано с тази директива. Съвсем набързо, други коментари, които а, бяха дадени. Мария Монти предлага, че дългосрочните инвестициите трябва да бъдат третирани по друг начин, не като останалите видове дългове. А, кои аспекти могат да бъдат включени, кои не? Какъв е опита, опита когато има приходи от капитални, е, капиталови инвестиции и от друг тип инвестиции, но това е, беше покрито като тема от Дорин относно макроекономическите неравновесия също трябва да бъдат включени. Това е важно за економическите политики, за обменните валутни курсове. На следващо място, нещо, което беше споменавано на редици места, за изключителните обстоятелства и, и за правомощите на комисията в извънредни ситуации. Това ще е включено в надзорния пакет и повече трябва да се направи в тази област. Благодаря ви. Благодаря. Сега пристъпваме към общия дебат по тези доклади. Имаме най-малкото 9 докладчика в сянка, които биха искали да се изказват и най-малко 8 други, които са заявили желание да се изкажат, имаме по-малко от час. Тоест, може да може би ще трябва да намерим време да продължим този дебат, който явно няма да може да приключим днес. Първият докладчиците е Филип. Знам, че си докладчик сянка по много доклад, въпроси, по, по много доклади, но има и прилича, има и други. Економическото управление е инструмент за постигане на определена цел. Целта е економическа конвергенция. Без нея не можем да имаме економически съюз. Ако нямаме подобна економическа конвергенция, това ще бъде началото на края на Европейския съвет, съюз. Тоест, имаме нужда общи, от общи правила, от общи инструменти. В шесте доклада чухме редица въпроси, но аз ще се спра само на шест пункта, които според мен са особено важни. Първо, пътят на конвергенцията беше спомената, беше споменат този въпрос. Намеляването на дълга с една 20 та годишно, а, това е прекалено малко, бих казал аз. В някои случаи, може би, това ще бъде прекалено снисходителен подход, но в много случаи пък ще бъде труден. Ако Гърция трябва да върви по този път, това ще значи 10% първично надвишение, а в БВП, е, това е много трудно и всеки знае, че няма да стане в Гърция. Второ, ако разгледаме днешното положение, над, над 20 е, страни членки ще трябва да бъдат е, жертва на процедурата за прекомерен дефицит и ще се постигне още по-голям мултипликационен ефект, което значи, че още по-бързо ще навлезем в територията на отрицателен растеж, което ще бъде във вреда на европейската економика. Трето, макроекономическите дисбаланси. Тук е, е необходим инструмент. Е, е, особено искам да ви обърна вниманието, че ако погледнем случаят с Ирландия и Испания, тяхните неприятности нямат нищо общо с, економически, с липса на добро економическо управление. Там виновен е частният сектор. Значи, правителствата нямат голяма възможност да се справят с подобни балони, когато те се появят. Не, че нямат изобщо възможност, но са ограничени. Тоест, тук става за нещо, което е така доста трудно. Дори бих казал, че ЕЦБ има по-голяма възможност да контролира подобни балони от страните членки. За санкциите те са проциклични и съм съгласен с онези, които казват, че не мотивираме хората най-напред с камшика, но разбира се, може би трябва да прилагаме и стимули. За санкциите не сме сигурни дори какъв ще бъде техния възпиращ ефект. Пето, поради общностния подход, който ние поддържаме, този пакет ще даде по-голяма власт на Европейската комисия. Но не трябва да забравяме, че Европейската комисия е политически орган, а не неутрален орган. И е, годишният преглед на а, растежа ще покаже, че е, за да постигнем устойчив растеж, трябва да намалим обществените разходи и да поощрим е, е, пазара на труда. А, трябва да инвестираме сега, да започнем всичко това сега, а не чак когато си подредим дума, както, както ни се иска. И накрая, а, тук става дума за работата на а, Генерална дирекция економика и финанси така речета дирекция ЕКФИН. Но голяма работа има да свърши и е, дирекция, генерална дирекция заетост. Т.е. не само дирекция ЕКФИН, която трябва да свърши цялата работа. Ще заключа, че целият този пакет е, зависи от едно нещо. А то е следното. Ако не, тъй като не може да имаме истинско европейско правителство, необходими са ни правила, за да създадем нещо подобно, което да действа вместо подобно правителство. А, имаме нужда от европейско правителство, от европейско управление. А, но правилата едва ли, едва ли ще помогнат и е- едва ли тези правила ще могат да заместят едно истинско европейско управление. Затова, може би, трябва да направим още една крачка към това, което господин Трише много предпазливо нарече бюджетна федерация. И накрая искам да благодаря на докладчиците, които са, са работили отлично заедно. И макар, че аз съм в, в мълцинство а, като мъж, като мъж в тази група, трябва да кажа, че макар и да имаме политически различия, работихме конструктивно и трябва така да продължим, за да постигнем едно така балансирана, една балансирана позиция. Ще прочета списъка на изказващите се. Tia Margaio, who's filling in for Mendes de Vigo, Mr. Dorfman, Edward Cicluna, Mr. Chuntis, Liam Wangok, Mr. Karins. Then we go to the uh, След това ще преминем към онези, които не са до клачета сенка. Това ще съм аз и... Um, Sven um, anybody else? Има ли други желаящи да вземат думата? Доколкото виждам не. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Като цяло аз подкрепям пакета за економическо управление. Смятам, че економическото управление е важно и смятам, че пакта за растеж и стабилност в много сфери е дерелиран. Но като се запозна с доклада на госпожа Гола, аз видях, че се предлага нещо, което ще реши всички проблеми, именно еврооблигациите. Аз мисля си, че това е прибързано и защо целият този въпрос с е еврооблигациите. Тя пише доклад по предложение на комисията и всъщност пише доклад по нещо съвсем друго. И тя започва подмолно да пише за еврооблигациите. Не виждам как може да коригираме бюджета, създавайки повече дълг. Така че целият този фрагмент от текста, както и за Европейския паричен фонд, са в един дух, който е духа на Спинели. Аз много Внимателно съм следил дейността на комисията Спинели, така че съм запознат с формулировките, но смятам, че е много погрешно да се включва всичко това в пакета. Това ще навреди в пакет. Няма да има еврооблигация, ако Германия не се съгласи с това. Абсолютно съм съгласен. Е, просто се чуди какво ли господин Клинц ще каже. Неговата партия ще има след един-два месеца много сложни избори и ако заговорите за еврооблигациите, може да забравите за победата на изборите. Същото вече и за госпожа Вортман Кол. Е, виждам, че вече всички са побегнали дори, само защото става дума за еврооблигациите. Така че, вие подлагате на риск целия пакет с тази идея за еврооблигациите. За това искам да помоля докладчицата да пренапише доклада и да изключи еврооблигациите и Европейския паричен фонд. Те могат да бъдат тема за един доклад по собствена инициатива, но не и за комплект от доклади, които са свързани с бюджета за 2011 година. Там също наблюдавахме как всеки даваше много смели предложения, накрая всички се отеглиха като мексиканска армия. Така че тези предложения за еврооблигациите и Европейския паричен фонд просто до нищо не могат да доведат. Те дори са едно лошо начало направо. Следващи оратор, моля. Уважаеми колеги, комисията има един много голям по-скоро имаше една голяма възможност пред себе си с този пакет, защото всички европейски институции и Европейския парламент бяха на мнение, че след тези три големи кризи, економическата, финансовата и кризата свързана с дълговете на държавите членки, в крайна сметка кризата се разрази не на последно място поради постоянното поемане на дълговете на частните банки. Имаме нужда от повече отговорност на европейско ниво, имаме нужда от общи процедури, от по-разумни процеси, които ще доведат до едно разумно економическо управление в, на европейско ниво. Пакета обаче не беше изпълнен. Съвсем а, искрено ще ви кажа, че този пакет отразява духа на тези, които са писали през цялото време, назовали се нещата с искат им имена и сега продължават да се осмеляват да пишат, но както казах, това е една из пропусната възможност. И трябва да се направи нещо, иначе няма да има напредък в европейската економика. Какви са дефицитите? Няма никаква идея как от една такава криза да си направим полуките и а, да излезем по-силни от нея. Никой не знае какъв е отговора. Госпожо Голар, не става въпрос само за това как да се запазят а, инвестиционните квоти. А, става въпрос за това, че има държави, които трябва да инвестират а, повече, за да осигурят бъдещето. Госпожа Ватман Конт а, има недоразумение във вашата аргументация, когато казвате, че се говори за инвестиции на това място и, и същото време не се говори за структурни реформи. Какво се разбира по това понятие? А, структурни реформи тук, структурни реформи там. Те винаги ще се отползва, но въпросът е в това как може да се инвестира разумно, така че да излезем по-силни от тази криза и да не се а, спестява на хаос. Ако а, не получите подкрепата на мнозинството, аз мога да ви пророкувам, че а, няма да стигнете далеч. Економическият цикъл трябва да може да го разчитаме. Не може да се предлага пакет, който е иммунизиран срещу един такъв цикъл. Ние се намираме в един економически период и в тази връзка не виждам никакви насоки, които да водят до едно подобряване на ситуацията. Как да се действа? Трябва да се действа разумно, но, но разумното действие не е а, аналог на автоматичното реагиране. Не трябва да се превежда това действие с думата автоматизъм. Автоматизъм значи автоматична реакция на една машина. Интелигентното действие е един друг вид действие, именно да се преценява ситуацията и също да се преценяват човешките действия. Тук става въпрос и за приходната част, защо не говорим за принципа за събиране на данъци, така че да може да се погасят тези дългове. От друга страна става въпрос за следното. Трябва да говорим за автоматичните стабилизатори. Те играят важна роля в европейската економика. Не на последно място трябва да говорим за економически и макроекономически несъответствия. Трябва да се инвестира така, че еврозоната да може да функционира. Е, тук е, колегата се си прави майтап с е, немската, немската ситуация, ситуацията в Германия, но не смятам, че е много удачно. Тук трябва да се работи на европейско ниво, да се действа на европейско ниво и да, Германия като най-голямата държава в Европа има своето влияние и също действа съвместно с всички останали държави. Относно политически аспект, искаме ли да работим съвместно? Да, но все още не сме заедно. Един конструктивен дух не съществува. Няма и конкретни альтернативи. Ето защо ние от нашата политическа група ще се опитаме да внесем такива конструктивни изменения. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам и аз да бъда колкото може по-кратък. Първото, което трябва да се отбележи е, че говорим за економика, но преди всичко става дума за политика – какво става на пазарите? Какво става на, пазарите, когато се чу, че механизма за стабилност ще бъде направен по-гъвкав? Нали видяхте каква беше реакцията на пазара? И слушайте се в нашия дебат тук. Всички се опитаме да тълкуваме а, декларациите на ръководителите на, на, на германските ръководители, например, като че както едно време римляните са се опитвали да предсказват бъдещето по вътрешностите на птиците. Значи, подобно гадание ще, ще ни помогне само да изоставаме на, назад. Временни механизми за спасяване, еврооблигациите, какво ще направи Европейската централна банка, която в момента се опитва да помогне на пазара, като изкупува държавни дългове, държавен дълг от една или друга страна. Всичко това трябва да се има предвид. А какъв ще бъде политическият отговор от страна на европейските правителства на всичко това? На предложенията на за европейски семестър, например. públicas y parte de su deuda pública puede estar cubierta o no por obligaciones europeas. En el tema del mecanismo de rescate, que es la preocupación central en estos momentos, cuando se anunció que el mecanismo que entrará en vigor en 2013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 да имат възможност да реагират. Примерно, знаете какво стана с Аржена по време на Киршнер? Настъпи хаос. И инвестициите обаче не си получиха парите, така че сега не щат да инвестират в тази страна. Значи, не това е начинът а, да въведеме по-голяма гъвкавост в бюджетната дисциплина. Примерно трябва да знаем докъде един публичен дълг може да бъде компенсиран. И Европа да има една пруденциална фискална политика. По този начин ще може да постигнем е, средносрочните си цели. Поне това така трябва да се постъпва към онези страни, които искат да бъдат членове на клуба. Необходими са разумни граници. А, да, да, да може страните членки да отговорят на критериите на европейския семестър. Но предлагания текст не изяснява каква ще бъде ролята на Европейският е, паричен фонд. Говори се за облигации, Говори се за санкции към страните, които, спрямо страните, които не отговарят на критериите. Но необходим ни е постоянен механизъм за стабилност, значи необходими са а, ликвидни средства, за да може да реагираме, за да може централните банки или централните фондове да действат по необходимия начин. Изпращаме едно послание към обществеността, че ще искаме да има бюджетна дисциплина, но същевременно е необходим и растеж. Това, което имам предвид е следното. Необходим е план за европейски инвестиции, подобен на плана Маршал. Тоест трябва да разглеждаме нещата в тяхната цялост. o se hace conjuntamente y de forma solidaria. Y se está discutiendo si queremos. Тоест, дали всяка страна ще трябва да върви по свой собствен път или да се опитаме да намерим изход от създалото се положение заедно. Говори се тук за Къмшика и Моркова. Но, но колкото до мен, мисля, че Моркова сега Моркова е много по-ефективен това показва моя опит. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко искам да кажа някои неща, свързани с макроекономическите неравновесия. Това е един нов инструмент и смятам, че това е един инструмент, чрез който можем да се получим от миналото. Това означава за мен, че трябва да се проверяват тези макроекономически неравновесия и това е задача на комисията на изпълнителната власт като цяло. Предложението на комисията е добро, според мен. Това число и принципа на гласуване с обратно квалифицирано мнозинство. Парламента като със законодател не трябва да отстъпват своите позиции, трябва да изиграе своята роля такава, каквато е тази на комисията. Трябва да предложим някои подобрения. Смятам, че Комисията трябва да се покаже достатъчно гъвкава, за да заложи съответните макроекономически критерии, те да бъдат приети. Трябва да сме наясно, че имаме нужда от една система, която да позволи тези показатели да бъдат адаптирани към новите потребности. На мнение съм на че относно макроекономическите неравновесия и контрола върху тях е свързано с растежа и заетостта. Те вървят ръка за ръка. Растежа и заетостта, какво, как да кажа, не трябва да а, слушат като оправдание за държавите членки, така че те да а, допускат макроекономически неравновесия. Опита показва, че има държави, с които отбелязват растеж и а, нарастване на заетостта, но а, този растеж не беше устойчив. Така че а, новите работни места са били загубени отново след това и този растеж не е довел до нищо а, Санкциите трябва да се прилагат в крайен случай. Те трябва да има ефективни мерки по-скоро, а не наказателни мерки. Още нещо, което искам да кажа. То е свързано с економическото сближаване. Економическото сближаване трябва да е ам, различно в държавите от еврозоната и другите държави членки. Смятам, че трябва да има по-нататъчна оценка, както е предложено в документа на комисията, че трябва да се оценяват показателите в държавите еврозоната и в държавите извън нея. Благодаря ви, госпожо председател. Разбира се, не им беше лесно на шестимата докладчици. Аз присъствах на някои от срещите, видях, че наистина задачата ме сложна. И стремежът беше да се осигури определена последователност между всичките шест доклада и то с гъстени срокове, което също не беше лесно. Има едно припокриване като резултат. резултат. Виждаме един механизъм но дори и на по-незначително ниво, бих предложил, когато се повтарят едни и същи фрагменти в докладите, да се избере най-ясния, защото в някои доклади се казва нещо достатъчно добре, достатъчно ясно и след това то по в по-ясна форма се повтаря в други доклади. Искам да подчертай, че повече следва да се говори за превенция, а не толкова разрешаване на кризата. Но все пак нека да не забравяме също така, че ние сме в криза и трябва да намерим начина да излезем от кризата. Така че наистина е по-лесно да се изхожда от предположението, че ние вече сме излезли от кризата и да говорим за санкции, за това, че те трябва да бъдат по-стрикни но в ситуация на криза тези санкции могат да се окажат прекалено стрикни, защото сега кои са санкциите, които всяват страх сред държавите членки? Ами това всъщност са пазарите. Трябва да осъзнаем, че ако имаме прекалено стриктни санкции, прекалено много санкции, след това се опитаме да ги разводним с осложнени административни, политически условия, по-добре е просто да нямаме изобщо стриктни санкции. Още нещо. Ролята на държавите членки, които не са в еврозоната. Ние някак си ги оставихме в едно междинно състояние, какво да кажем за онези, които вече са в ЕРМ-2 трябва да се реши дали те ще бъдат в този механизъм без санкции или изобщо какво ще се прилага към тях. Мисля си, че трябва да се говори за този механизъм за обменния курс е РМ-2. Защото тези държави ще се присъединят към еврото и ние трябва да ги приобщим към семейството и да видим какви правила ще прилагаме към тях. Третият момент е, че за да излезем от тази криза и да намалим дълга, има това и известно економическо уравнение, в което има първичен баланс, т.е. бюджетен излишък. Освен това, темпото на растеж трябва да надвишава лихвения процент и че също трябва да има определен показател за намаляването на дълга. Но точно тук идва сложния момент. Ние се опитваме да постигнем баланс чрез програми за економически ограничения, които както показаха и много изследвания и практиката, които само влушават ситуацията с растежа във всяка една държава. Не можем да кажем дали така е в дългосрочен аспект, обаче до сега економистите са доказали, че последиците са отрицателни. Ирландия и Гърция са навлезли в отрицателни стойности, що се отнася до растеж, поради економически ограничения. Сега за намаляване на дълга за еврооблигацията и за последния механизъм, те би трябвало да помогнат да могат да се държат на ниско ниво лихвените проценти по заеманите от държавите средства. Що се отнася до Европейския паричен фонд, разбира се, ние трябва да разгледаме този въпрос, защото успоредно с това ще разглеждаме промяна в договора, който се отнася, тази част, която се отнася до механизма за стабилност. Аз установявам, че предлагания текст е много ограничаващ и може да не се отнася дори до всички държави от еврозоната, особено малките, като Естония и Малта, докато не се докаже ясно, че еврозоната е в опасност, то тогава механизмът няма да се задейства. Какво е това семейство, когато всички допринасят за действието на е-, един механизъм и след това този механизъм да се използва само единствено когато има доказана заплаха. Що се отнася до това дали ще се предприема надзорна дейност, дали ще има спасителни мерки от държавния бюджет, дали ще има еврооблигации. Мисля си, че всичко това е част от механизма, особено механизма, който се отнася до постоянно противодействие на кризите. Председателката, благодаря. Неофициално помолих за някои консултации, свързани с формулировката на договора, а именно какво означава заплаха за цялата еврозона, смятам, че това е сериозен проблем, който е доста сложен. Сега господин Шунтис. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι ο σκιώδης συγητής εκ μέρους της... Скъпи колеги, аз съм докладчик в Сянка за три от докладите от името на моята група за трите последни доклада от обсъжданите. Искам да кажа следното. Това, което ще кажа, не се отнася до честните усилия на докладчиците. Само ще кажа някой, ще споделя с вас някои опти съображения за това, което наричаме економическо управление. Вече многократно се споменаваше а, това економическо управление. Трябва да кажа, че ние сме против него. Защото ако приемем, че можем да предотвратим дисбалансите, т.е. да имаме един по-строг пакт за стабилност и растеж, тогава продължаваме да вървим по пътя, по който вървахме до сега. Нищо не сме променили. Мисля, че и нашата комисия, и комисията по въпроса на кризата пропусна случаят да направи една верна диагноза, да постави една верна диагноза на причините за сегашната криза. Трябва да поемем своята отговорност преди да въвеждаме подобни мерки, каквито се предлагат в този пакет. Пакетът иска да направи по-строги рамките, в които се провежда нашата европейска економическа политика. Този пакет значи, ще се използва като един лос за упражняване на натиск върху страните членки. Ще се иска от тях те да променят радикално своята економическа политика. И кой ще пострада от това? Работниците ще трябва да плащат за тази политика. Това е първо. в името на намаляване на дефицитите и на държавния дълг, в рамките на един по-строг пакт за стабилност и растеж, ще станем свидетели на това, което вече видяхме при действието на досегашният пакт за стабилност и растеж. Когато има растеж, нямаме проблеми, няма и висока безработица но това са иллюзии. Иллюзии, които станаха ясни при досегашното прилагане на пакта за стабилност. Ще продължим ли да се самозалъгваме по същия начин? Просто това не е възможно. По един или друг начин, комисията, пък и докладчиците, искат да въведат санкции, въвеждането на санкции. А, но ясно е, че санкциите имат просикличен, цикличен ефект. Тоест, какви ще бъдат механизмите за избягване на дисбалансите? Правят се а, прогнози за това какви ще бъдат тези дисбаланси и как ги преодолеем. Но всичко това не се контролира от правителствата на страните членки. А щом тези дисбаланси не могат да се контролират, какво да направим тогава? Вече имаме примера с Гърция и с Ирландия. Необходими са структурни променки на пазара на труда, в, осигурав, в осигуровките и така нататък. Мисля, че е, явно виждате, като е, ставаме свидетели на всичко това, че едва ли върви в правилна посока. Говори се за Европейски валутен фонд. Може да обсъждаме този, е, тази възможност. Но, разбира се, Европейският валутен фонд няма да замести световния, Международният валутен фонд. И а, а, всичко това може да ни струва доста скъпо, както вече видяхме чрез механизмите за подкрепа, за помощ, които използваме в момента. Става дума за най-голямото политическо и институционно преструктуриране, на, кога, на което сме били свидетели, когато и да било. И за това а, трябва да кажа, че се чува риск а, всичко да, да се промени. Когато всичко се промени, какво ще се получи? Ще направим толкова голямо преструктуриране, че Европейския съюз ще престане да съществува. Може би просто пропускаме случая, защото а, не сме направили необходимите заключения, каквито заключения трябваше да бъдат направени в доклада на Перваш Берес за кризата. А, значи сега за какво става дума? За помощ ли е, става дума или за Кудограс за а, това да нанесеме смъртоносният а, удар, за да не се мъчи повече субектът, за който говорим. Необходимо е нашите позиции като Европейски парламент да бъдат по-ясни. Защото ако Европейския парламент ще поеме отговорност за подобни радикални промени, това значи, че поемаме една огромна отговорност. Мишер колеги, Je souhaite euh, briser le consensus que... Колеги, позволете ми така да из, от консенсуса на колегите консервативните, от консерватори и либерали. Вашите позиции, скъпи колеги, фактически съвсем не са противни на позициите на съвета, тъкмо напротив. Те им пригласят. Тук беше, подчерт, беше подчертано а, какви рискове носят, носят санкциите и пакта за стабилност. По този начин ще засилим процикличните мерки, които прилагаме и до сега. Ще убием растежа, която, който едва-едва се опитва а, да се възстанови и ще задълбочим дефицитът. Необходима ни е антициклична, а не проциклична политика. Това първо. Второ, трябва да кажа, че вие, колеги, сте съгласни с съвета, че трябва да се създаде един втори супер пакт за стабилност. Защото а, вие а, прилагате а, промени именно в тази насока. Вие ни предлагате, какво ни предлагате всъщност? Предлагате нещо, което ще задълбочи частният дълг. И ще се създадат а, дисбаланси по испански модел. Трябва да бъдем много внимателни. Защото съществува антиевропейско настроение, което се надига във всички европейски страни и нещо, което ще усетим на следващите избори. Така че да бъдем много внимателни, когато прилагаме или обмисляме санкции. И накрая, за доклада, по който аз съм докладчик Сянка, вече много от, не, от въпросите бяха обсъдени, но има нещо, което ми се струва особено важно. И то се отнася за органа, който ще оценява бюджетите на страните членки. Независимо, необходимо е този орган да бъде независим. Но какво значи независим? Независим в духа на докладчика, независим по отношение на страните, но трябва да бъдем особено внимателни. Ако този орган е независим по отношение на страните, той не може да бъде нещо като а, е, независима рейтингова агенция. А, защото той може да подцени или надцени рисковете от един люк размер на държавния дълг. Днес вече разполагаме с един независим подобен орган и това е Европейската сметна палата. И аз бих искам да ви предложа Европейската сметна палата да бъде преустроена, за да стане една европейска рейтингова агенция. Благодаря за вниманието. Съжалявам, че бях малко политически некоректен в това изказване. Uh, right, И господин Каренц. Благодаря ви, госпожо председател. Мисля, че можем да кажем, че Паричният съюз без политически съюз има своите недостатъци, особено във времена на криза. Може би всички можем да съгласим с това, въпреки че можем да имаме твърде различни възгледи за това дали имаме нужда от политически съюз. Тези шест доклада всъщност не отговарят на ключови въпрос – къде отива в Европа? И за това не съм съгласен с колегите, които казаха, че това са едни дълбоки дългосрочни промени в Европейския съюз. Не виждам нищо чак толкова задълбочено. Това, което се опитваме да решим като проблем, е, че се опитваме да вдъхнем някакъв смисъл в пакта за стабилност и растеж целият економически анализ, който беше извършен преди две години, не казва нито дума за това, че няма никакъв проблем с това, че има прекомерен дефицит, с държ... има прекомерен държавен дефицит, прекомерен държавен дълг в Германия или във Франция. Мисля си, че консенсусът е, че точно това е големият проблем в Европа, че има голяма задлъжнялост. Економическата и финансова криза вече е достатъчно бреме за всеки, но вече има криза на доверието към еврозоната. Нещо, което има сериозни последици за това, че почва да се потъпква брутално пакта за стабилност и растеж. И трябва да се мисля как този пакт трябва да проработи. Предложението на комисията, според мен, е доста основателно. Ние договорихме малко за морковето ягата. И някой казва, че нямаме толкова нужда от пръчки, имаме нужда от повече моркови. Мисля, че имахме достатъчно моркови, но нямахме никакви пръчки. Аз представлявам Латвия, една от от по-малките, ако не и по-гордите държави членки. И имаше ситуация, когато в съвета държави като Латвия или Финландия, по-малките държави членки, са в нарушение. И също така има възможност Франция и Германия да се окажат нарушение. И се започва едно обсъждане. Кого да накажем? На мен е много трудно да вярвам, че малките държави членки ще бъдат по-скоро наказани, докато големите държави членки, имайки повече влияние, могат безнаказано да нарушават правилата. Говоря за целия Европейски съюз, за еврозоната и държави като моята, чиято валута е фиксирана спрямо еврото. Ние искаме да видим, че се прилагат пръчките. Ако и те трябва да се прилагат автоматично. Ако няма автоматизъм, то това ще насърчи някои държави членки да действат безотговорно. И негативните последици от това ще ни засегнат всички, включително и моята страна, така както го виждаме сега. Така че аз съм съгласен, че имаме нужда от повече мокови. Моковите са много вкусно, сладко, хубаво нещо. Но все пак имаме нужди от пръчки. И последните 2-3 години много ясно го показаха. И сега пряко към един от докладчиците. Uh, uh, uh, Става дума за прогнозите. да мисли за превентивния характер на това законодателство, ще изразя несъгласие спрямо някои колеги, които казват, на нас ни трябва това законодателство, за да се реши кризата още този след обед, а не дългосрочно. Не. Законодателството трябва да работи системно и дългосрочно. Ако имаме добро законодателство, то ще предотврати следващата криза. Но ако ще, ако имаме едно законодателство, което ще има и бухалки, а не само пръчки, но то няма все едно да реши, дори да имаме такова законодателство, да си възвърнем доверието. Така че когато разглеждаме превентивните мерки в дългосрочен аспект, трябва да видим върху какво се основават прогнозите. В предложението на комисията има едно потенциално противоречие. Комисията казва, Европа нараства или се свива с няколко процента, държавите членки казват, не, не, не, нашите показатели са други. Дали ще го обсъждаме това, дали ще имаме спорове, кой е прав, кой е крив. Мисля си, че по-ефективният подход е комисията и всяка държава членка да се съгласят за един алгоритъм за това върху какво, върху каква основа ще се извлича економическата прогноза, за да няма несъгласие. Ние нямаме интерес от разногласие и несъгласие, ние имаме интерес от максимално добър анализ за всяка държава членка и разбира се за целия Европейски съюз. Благодаря ви много. You, Благодаря ви. Следващия оратор. Um, колеги, вече е късно. Ще бъда съвсем кратък. Искам просто да благодаря на всички за положените усилия, за нова рамка за надзор. Очевидно е, че можем да работим съвместно различните политически групи. Но ако сме почтени, трябва да кажем, че тук сега залогът е много голям, защото гражданите на Европа много внимателно следят какво ще, как ще постъпи парламентът и съветът. Затова трябва да се опитаме колкото може по-упорито да постигнем резултат, който да е едновременно справедлив и економически ефективен, защото нашите действия се наблюдават много внимателно от гражданите на Европа. И както неколцина тук посочиха, предлаганият от комисията пакет съдържа само някои от елементите на необходимото решение. Той има няколко сериозни недостатъци и съм съгласен с колегата Калис, че в този пакет се предлагат мерки, които са нужни. Нужно е да постигнем по-голяма стабилност и да изпълняваме набелязаните мерки. По отношение на разходите обаче, трябва да кажа, че пречим, това, че като пречим на, на страните членки да на, на, получават постъпления чрез данъци в размера, който те искат, това не е достатъчно. Дефицитът е, и е, излишъкът са двете страни на една монета. Не може да се каже, че този, който е, има бюджетен дефицит, винаги е виновен, а този, който има бюджетен излишък е добрият ученик. И накрая. Не трябва да говорим за всичко това абстрактно. Защото свидетели сме на положение, където няколко страни страдат поради големите си, големия си държавен дълг, но дори най-богатите страни, споменаваше се Германия, пък и други, те трябва да преценят кое ще е по-ефтино да се започне дебат за истинско данъчно сътрудничество и достъпен а, път към финансиране, или дали можем да минем без някои от тези мерки. Мисля, че парламентът трябва да използва сегашното положение, за да настоява за стигане до решение, което работи а не да прибягва до крайно технически решения. Това е именно което Силви Гола предлага, разширява обхватът на този дебат. А, мисля, че трябва да избегнем а, а, всички пропуски, където си затваряме очите за едно или друго. Не съм съгласен, че с автоматичните санкции можем да постигнем много. Необходимо ни е нещо, което прилича на истински економически съюз, който да има своите институции, за да могат да се взимат е, информирани решения, най-малкото в еврозоната. И затова в интерес на парламентът е не са, е, не съветът да вземе това решение, а необходим ни е ком, подход към намирането на подобно решение. Трябва да продължим да работим в същия дух, защото сигурен съм, че економическите, чисто економическите показатели – могат да ни посочат пътя, към който, по който ние не се иска, на мен и на други колеги им се иска, не се иска да вървим. Иначе няма да може да излезем от кризата. Сега имам още четирима оратори, които искат да вземат думата. Господин Хокмар. Благодаря. Първо бих искал да кажа, че съм съгласна с това, което беше казано от господин Корин, но искам да кажа две неща – за това как ние ще се фокусираме върху това законодателство. В модерното общество всичко е обвързано. Инвестирането в инфраструктурата е от изключително значение за дългогодишния економически растеж, за стабилност и така нататък. Но това е начинът по който ние се отнасяме към ам, детските заведения, към образованието, към здравеопазването. Това е, е една обикновена политическа дискусия. И в крайна сметка на нас ни липсват основните инструменти, за да гарантираме фискалната стабилност. Това, което говорим тук, трябва да ни напомни за този проблем. Един от най- едно от най-важните неща за това е да се фокусираме върху тези критерии, свързани с таблицата и нейните показатели които ще имат голямо въздействие върху финансовата стабилност. Също така дефицитите и а, излишъците, излишъците, както и а, баланса на текущите сметки неравновесията също са от голямо значение. Трябва да се фокусираме върху тези неща и има тенденции а, да се увеличават показателите и таблиците и колкото повече критерии имаме, толкова по-ще намалява значението на всеки един от тях. Така че ние ще си водим политически дискусии а, тук за това дали а, да прилагаме пакта за стабилност. На второ място трябва да се фокусираме не само върху дефицитите, но и върху излишъците трябва да засилим, подкрепим средносрочните бюджетни цели. Да се говори не само за това как да се, как да се задържи доверието в държавите членки. Комисията също подчерта, че тези неща са в правомощна на държавите членки. Но трябва да говорим за това как през следващите години ще стане изпълнението на финансовите операции и на публичните финанси. Благодаря ви, благодаря. Господин Лайо за две минути. Президенте, just one remark. Благодаря. Само едно нещо, защото господин Фейл се е върнал в залата. Става дума за изменение 27. Мисля, че и двата варианта са лоши, според моето скромно мнение. И двете няма да проработят. Ако направите най-прости изчисления, ще видите, че е така. Всичко, разбира се, зависи от изходните предположения. Колко растеж и инфлация предвиждате? И също каква ще бъде характеристиката на финансирането на дълга? Също така имаме проблем с потоците. Ако имаме държави, като Гърция с 135% 135% дълг спрямо БВП, ако има държави, в които това съотношение е само 70%, то тогава, ако има растеж, ситуацията може да се коригира. Иначе проблемът ще бъде, както споменах, много хора, че ще трябва да се прилагат проциклични или антициклични политики – и онези, които не са използвали добрите времена, за да натрупат резерви, те нямат абсолютно никакъв избор, освен да започнат една проциклична политика. Онези, които имаха провородния грях да харчат повече, отколкото получават в добрите времена, са наказани в лоши времена с това, че трябва да прилагат антициклични политики в лоши времена. Така че трябва да се отчете кога е започнал първородния грях и също така какво трябва да се направи, за да се постигне и финансово устойчивост. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Изказвам се като а, докладчик, сянка по три от докладите на Бортман Кол, Ферера и Адлунд. искам да напомня, че в този пакет ни останаха останките от европейското законодателство. Защото в момента, когато започнахме да обсъждаме тези въпроси, така се правих мисля, че това, което става в съвета, няма никакво значение. Като че ли а, няма други, няма проблеми, които ние в Комисията по кризата бяхме дефинирали и повдигнали. съвсем телеграфно, за да кажа някои от най-важните неща, които аз предложих на комисията по заетостта. Става дума за подход, който все пак е чисто количествен, въпреки че пакта за стабилност показа своята неспособност да, да а, намали различията между, разликите между конкурентоспособността на страните членки. А, пакта за стабилност и растеж трябваше да позволи а, на различните страни да работят заедно, но беше настояваше се на чисто количествен подход за да се отчете различният ръст. Така че предлагам пруденциалната фискална политика, понятието пруденциална фискална политика да се замени с ефективна фискална политика. Защото иначе стигаме до едни дисбаланси, а сме изправени пред огромни световни предизвикателства – на които трябва да отговорим. Второ, което искам да кажа, господин председател, въпреки че има още редица въпроси, които могат да се споменат, пакетът, който предлага Европейската комисия, се опира единствено на 121 член от договора. а, съгласно член 148 европейските страни носят отговорност и а, а, ние трябва да видим при какви условия можем да а, а, базираме нашият пакет върху тези два члена, не само върху единия, за да имаме, така да кажа, каже, двойно юридическо основание. Благодаря, Перванш. Астрид. Благодаря, господин председател. Искам да се върна на въпроса за финансовият надзор. Досие, в който Европейския парламент игра много важна роля, тъй като той успя да защити една европейска и последователна гледна точка. И ако Европейският парламент иска да играе подобна важна роля под въпроса, който сега обсъждаме, трябва да не забравяме, че Европа се нуждае в по-голяма строгост. Може, не може да се защитава по-голяма, по-голяма европейска интеграция и да се отхвърля принципа за доброто бюджетно управление. Да кажа една домичка е за еврооблигациите. Мисля, някои казаха, че не трябва да говорим за тях, но мисля, че трябва. Защото трябва преди всичко обаче да се изясни за какво говорим. Каква форма на еврооблигации ще изберем? мисля, че за това трябва да говорим. И имам един съвсем, съвсем конкретен въпрос. За да дефицираме критериите за публичен дефицит, като го определим, той да бъде не повече от 3%. Тук вземаме предвид централните администрации, правителствата на страните, социалната сигурност и така нататък. Искам да ви дам един пример. Люксембург има бюджет от а, около 12 милиарда. Администрацията има 1,2%, а дефицитът на централната администрация е от 3,4%. Защо нямаме дефицит от 2,5% от БВП? защото имаме общ пенсионен режим. Това е много сериозно, не дайте ме, ме апострофират. И именно поради съществуващият резерв от над 10 милиарда в а, е, а, е, държавните пенсии, имаме надвишение от 800 милиона през последните години и поради това надвишение от 800 милиона стигаме до един дефицит само от 2,5%, а не от 3,4%. И аз като, може би, господин Юнкер няма да е, да е доволен, ако въведете този критерий, защото тогава трябва да си сам, изпрати сам на себе си едно синьо писмо с предупреждение. Защото когато има 36% в, в бюджета, 20% са заплатите, 13% са инвестициите. Значи, изправени сме през много голям проблем, не само на, в краткосрочен, но и в средносрочен план. Извинявайте, госпожо Берес, Вие може да му кажете каквото искате в тези три доклада, а, но пред комисията по а, а, заетост. Но ние тук, членовете на тази комисия, казваме това, което мислим. Да е съвсем кратък, господин председател. Астрид тук говори за надзор. И трябва да кажа, че съм много загрижен. Много загрижен от начина по който действат а, тези органи за надзор. Трябва да бъдем много внимателни в това, което правим. Ще имаме възможност да се върнем на този въпрос, но опасно е, че може да се разруши това, което постигна до сега парламентът. Имахме възможност да обсъждаме този въпрос с Българското председателство. Сега ще приключим този дебат. Срока за внасяне на изменения е 10 февруари. На 21 и 22 марта ще гласуваме измененията. На 19 и 20 април и след, на пленар, пленарна зала през юни ще влезат тези доклади. Този график е ориентировачен, защото междувременно ще текат преговори между групите. Пожелавам ви приятна вечер. Подновяваме работата от езерната в 9.